Добро утро, продължаваме работата си. Днес ще освобождаваме комисията от отговорност. Добре дошъл на комисаря по бюджета Етингер. Докладчик е колегата Целер. Веднага му даваме думата, за да представи доклада си. Благодаря, госпожо председател. А, много ме изненадахте с тая скорост. Уважаеми господин Етингер, уважаеми колеги, след дълга подготовка, множество изслушвания на комисари, генерални директори, след разговори с, с сътрудници и служители в парламента и комисията. Сега вече сме готови с от доклада за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 година. Разполагате с доклада, преведен на всички езици. А, не мога да пропусна да благодаря най-вече на четирима колеги от секретарията на нашата комисията от политическата група и моя парламентарен секретар, защото този доклад, който държите в ръцете си, е плод на екипна работа. Що се отнася до подробностите в доклада, ние не веднъж сме имали възможност тук в комисията да ги обсъждаме. Сега ще е, подчертая просто само някои моменти – в връзка с бюджета 2015 година и освобождаването от отговорност на комисията. Представяйки доклада за 2015 година, ние всъщност се отчитаме за най-близкото минало. Но погледът към бюджетната 2015 година и резултатите постигнати през този период – ни дава и отправни точки за актуалната дискусия и за времето, което е пред нас, за начина по който още по-добре и по-ефективно да изготвяме бюджета на Европа, защото все пак европейският бюджет се пълни с средства на европейските дънакоплаци от държавите членки. Това, което ни направи впечатление за 2015 година, която е първа бюджетна година за новата комисия, която сега вече е почти две години и половина вече, а, на длъжност Та, това, което ни прави впечатление е, че през 2015 година и по-нататък и има различни срочни стратегии, срочни цели и срочни а, планове, които трябва да бъдат синхронизирани. Така че това е първият ни извод. Когато говорим за средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка, трябва да поговорим за синхронизация на отделните бюджетни стратегии, респективно на европейските стратегии, проекти и планове. Та, седемгодишната финансова рамка – е свързана с 5 годишния мандат на Европейския парламент и на комисията. Освен това имаме 10 годишен цикъл на планиране така че бюджетът трябва да съответства не само на Европейската стратегия 2020, а и на приоритетите, които си поставя новата комисия. Трябва да може да реагира на политическите и финансови кризи. Така че всички тези стратегии трябва да се синхронизират. Тъй, че парламентът и комисията трябва да бъдат обвързани с определени цели, които да могат да изпълняват, вземайки гъвкави решения. Сега, какви мерки се предлагат за пореден път? Казваме, че трябва да помислим дали да нямат така да се каже, последователен бюджет, с кой, в който да можем да се съобразяваме с актуалните ситуации, а не да определяме твърдо фиксирани петгодишни годишни срокове. Трябва да има плаващ бюджет. Е, а, изрично трябва да се посочва резултатът, който е поставен като цел, защото сега става така, че се извършват авансови плащания, понякога дори чрез промяна на действащите регламенти, без да е ясно дали за тези авансови, тези авансови плащания водят до постигането на целта, за която са извършени. Още един момент, кой, за който знам, че е спорен, има спор между нас и комисията, но все пак искам да го изтъкна, а именно все повече и, и повече си имаме работа с така наречените сенчести бюджети, както ги наричаме в Германия. Става въпрос за финансирания, които не са пряко от европейския бюджет. Например, Европейския механизъм за стабилност, Европейски инвестиционен фонд, Европейския фонд за стратегически инвестиции и прочие и прочие т.е. все фондове, които или непряко, или изобщо не се подчиняват на контрол от страна на Европейския парламент. Какви мерки предлагаме в това отношение? Правилата за финансиране за в бъдеще трябва да бъдат по-ясни, по-прости и да предоставят възможност за отчетност и прозрачност. Става въпрос преди всичко за големите фондове, стратегическите инвестиционни фондове, и инструментите за макрофинансиране. Във връзка с това приветствам факта, че комисарят Етингер вече се съгласи по време на дискусията, че тези сенчести бюджети в срочен пран трябва да се обвържат по-тясно с европейския бюджет. Що се отнася до изпълнението на бюджета и финансовото управление през 2015 година, Финансирungsüberhängen с неразплате... 2015 година често има неразплатени плащания от предходния период на финансиране. Тоест бюджета за 2015 година е обременен с плащания от предходни периоди. Така че възниква риск за бъдещата политика на сближаване защото средства, които са предвидени по принцип за новия период на финансиране, се налага да бъдат а, а, използвани за покриване на неразплатени плащания. Най-вече става въпрос за пет държави членки, в които е, са повече от 50% от неразплатените пращания. Чешката република, Испания, Полша, Румъния и още една страна. Макар, че 2015 година е втора година от новия период на финансиране, в края на 2015 година се оказва, че има риск бюджетът 2014-2020 година да се характеризира с още по-големи забавения на плащанията от предходния период. Затова приканваме комисията и най-вече държавите членки да колкото може по-бързо да сведат до минимум е, неразплатените средства, за да и да работят малко повече с нетни корекции в областта на политиката на сближаване. Също така призваваме комисията да представя ежегодни прогнози за ликвидните средства и за оборота на средствата, за да имаме по-добра представа. Също така призваваме държавите членки да повишат процента на освояване на фондовете, защото в края на 2015 година само 55% от средствата са изплатени на бенефициентите, а 17% от неразплатените средства са в 5 държави членки, само, в, само Италия отговаря за 45% от тези средства. Мисля, че и в това отношение трябва да се работи по посока на това финансовите инструменти наистина да служат на целите, за които са замислени, а именно да подкрепят МСП, растежа, заетостта и така нататък, все централни моменти в политиката на сближаване. Не бива тези средства да се трупат в някакви банки и с цел събиране на лихви. Що се отнася до годишните баланси, важен момент, проблем е надежността на данните, посочвани от държавите членки. Тази надежност трябва да се повиши. Комисията понякога надценява механизмите за корекцията. Може би трябва да се концентрира повече върху анализа на грешките и несигурните прогнози. По-нататък. Приканваме комисията да бъде по-бърза с годишните си баланси, за да може сметната палата да ги взема предвид в своите годишни доклади. Що се отнася до стратегията 2020 година, помните, че преди 4-5 години никой за, друг, никой за нищо друго не говореше. Сега все по-малко се чува чува връзката между, за връзката между приоритетите на стратегия 2020 и приоритетите на комисията, които непременно трябва да бъдат синхронизирани по-добре и да бъдат обяснявани на обществеността освен това понятия като а, резултат на входа и резултат на изхода трябва да бъдат дефинирани по-добре. Също така призоваваме държавите членки да посочват по-точно своите е, резултати от данъчни постъпления. Einen den Bericht auf äh, äh, die Punkte aus dem letzten сега а, връзка с в доклада правя връзка с някои моменти от доклада за предходния период, особено по отношение на а, ОСП, миграция, сигурност, управление, място на Европа в света. В това отношение искам да посоча най-вече, че настояваме да има по-конкретна информация за разходите и по-диференциран подход. Както видяхме, вътрешният одит, например, за инструмента за мир в Африка – е, видяхме, че по този начин се установяват данни за ефективността на инструментите и това е много по-добър подход от общата резерва, коя, с която работим. Толкова от мен за сега. Всъщност всички ви разполагате с доклада за подробности. Очаквам по-нататъчната дискусия. Моите колеги докладчици в Сянка ще внесат предложения за изменение. Сигурен съм в това но а, така, на първо четене много се радвам, че колегите от другите политически групи, които на практика са съдокладчици, а, одобряват принципно доклада и имат само много малко спорни моменти с комисията. Благодаря. От собствен опит знам колко усилия изисква такъв доклад, така че благодаря ви за труда, благодаря ви, че изброихте толкова проблеми. Сега господин Етингер има дума. Фрау, е, Госпожо председател, господин Целер, е, уважаеми госпожи и господа. Е, след като имах възможност задълбочавам да се запозная с проекта доклада, първо искам да изкажа моето уважение за качеството на работата, за нейната задълбочаност и всеобхватност. И да благодаря на господин Целер и неговия екип от докладчици в Сянка а, виждаме колко е широк спектър а, от теми, а, които пък бяха проблем, а, който се обсъждаше в разговорите с комисарите и комисарите имаха възможност да. Е, дадат своето мнение по тези теми. Всичко това отразява комплексния и сложен характер на европейския е, бюджет и допълващите го бюджети. Е, с разглеждайки приоритетите, посочени от господин Целер, не бих казал, че има някакви противоречия с приоритетите на комисията. Предложенията за подобрения, които правите, изцяло се приемат от нас. Във вашия проектов доклад а, а, вие сте изразили редица очаквания, което означава, че комисията има домашно. Дадени са а, срокове, а, в които предлагате тези проблеми да бъдат отстранени, а, с които ние ще се а, съобразим. Ще работим а, по а, вашите очаквания и в посочените от вас срокове ще отговорим на забележките. Позволете ми няколко бележки по приоритетите, посочени от колегата Целер. Първо за а, въпроса на срок. Да дадем пример с е, Европа 2020 година. Е, това е концепция, една визия, така да се каже, на комисията Барозо 2, е, които комисията Юнкер възприема със своите 10 приоритета. На на въпроса колко трябва да продълж... каква трябва да бъде продължителността на следващата многогодишна финансова рамка. Тук все още не е казана последната дума. Дали ще бъдат 7 години или 5 години? Ще говорим за това и може би ще имаме резултат през втората половина на тази година. Комисията има аргументи, които а, са в полза на съкръщаване на периода, т.е. да говорим за един петгодишен период на следващата многогодишна финансова рамка, с оглед на Брексит и така нататък. А, така че с депутатите, които се интересуват, можем да разговаряме в началото на а, есента. А, второ, ам, плаващия бюджет. Тоест да не говорим винаги за бюджет от 1 януари до 31 декември. Ако направим така, процедурата по освобождаване от отговорност ще бъде още по-сложна, и яснотата ще намалее. Тази гъвкавост на определени места може да е добра, и ще бъде в полза на възможността за пренасене на средства. Но един принципно плаващ бюджет за всички позиции на мен не ми се струва, че е в полза и в интерес на парламента, нито пък е в интерес на парламента като контролер Комисията Юнкер предвижда две различни а, програми, но те не си противоречат. Ще видите, че десете а, приоритета, а, посочени от Жан-Клод Юнкер, се съдържат и в Европа 2020. Тоест, двете програми не си а, противоречат. Има някои нови положения, но а, основата, общите цели, като конкурентоспособност, солидарност, борба с безработицата, сближаване, сближаване на регионите и така нататък. Това са дългосрочни е, цели и те са запазени. Това са цели, които надхвърлят мандата на една комисия. Относно сенчестите бюджети, е, нямам никакъв проблем с това е, понятие но бих предпочел да ги наричаме допълващи бюджети. Какъв е, е проблема по принцип? в предишния си живот, преди да стана комисар, разбирах сенчестите бюджети по различен начин. Националните и регионалните правителства съставят такива бюджети, за да се осигурят допълнителни приходи. Но а, при нашите допълващи инструменти към бюджета, нещата с сенчестите бюджети не стоят по този а, начин. а, имаме таван от 1,2%, е, който сме намалили на 1% може да наречете това рестриктивен принцип, но това, а, а, но това така и е в рамките и съответства на многогодишната финансова рамка, одобрена от съвета и парламента, с която ние трябва да се съобразяваме. През последните години а, констатираме и смятам, че това ще бъде така и за в бъдеще. Виждаме как се изправяме пред нови и нови предизвикателства. Помислете само за миграцията, беженците, администрацията административна помощ за държави с проблеми като Гърция, България, Италия, може би Испания. Помислете за допълнителните задачи пред които сме изправени с, стране, с, с съседните държави, за да намалим миграцията е, за периода 2020-2025. Към това се добавят и задачите за интеграция на беженците, т.е. подкрепа за администрацията на страните е, членки. Това са все задачи, е, които ще донесат добавена европейска стоеност. През следващите години, през следващата многогодишна финансова рамка 2020-2025, това ще ще бъдат акценти и приоритети. Знам, че изпълнението на тези задачи е свързано с допълнителни разходи и то в милиарди, 6 милиарда сме предвидели в бюджетната рамка с тенденция по-скоро нагоре, отколкото надолу. И ние трябва да се съобразяваме с тези 1,2 или 1%. Това са

задачи, които о, о, трябва да изпълняваме в дългосрочен план, включително и в селско-стопанската политика. И искам обаче да предупредя, че дори и в парламента а, Европейският а, съюз мненията ще се а, разделят а, на две, ако започнем със средства от аграрната и регионалната политика да финансираме действия а, за работа с мигрантите и беженците защото беженците не са еднакво голям приоритет за всички страни членки. А, те са приоритет за а, държавите, които са в пряко съседство а, страните, от които идват а, а, бежанците, т.е. от Средиземноморието или държавите с законодателство, което е благоприятно за мигрантите. И за да предотвратим това разделение, аз предпочитам да имам тези допълващи бюджети, тези допълващи а, инструменти. А, виждам, че тази опасност от разделяне съществува в бюджета, затова я споделям с вас. Искам да заедно е, да се постараем а, е, да заложим такива програми, каквито имаме с Турция или други е, подобни в бюджета, за да можем а, да, ги, а, да ги направим обект на вашия контрол в парламента, а не да ги финансираме през паралелни бюджети други инструменти извън бюджета са плана Юнкър и ЕФСИ. Ще представим оценка, ще представим оценка на ползите и разходите за да може вие да си съставите мнение за това дали инструмента е ефективен и изпълнява целите, които си е поставил. Друга приоритетна тема е, е, сте ни посочили изчерпване на бюджетната рамка. А, това е а, е, очудващо. А, съвета се настоява за увеличаване на кохезионния фонд, структурните фондове, а в момента, в който създаваме рамката, тя не се изчерпва. Това е парадокс. ние от комисията може да предложим административна помощ, ако такава бъде поискана. И ние можем с съвети и с действия да подкрепим страните членки, за да могат те да абсорбират средствата, с които биха могли да разполагат. Необходима не за целта компетентност за управление, управленски е, капацитет на равнището на страните членки и на регионите а, ние можем да посочим този а, а, проблем, да го назовем а, с името му и да си поставим дългосрочната задача да подобряваме положението. Знаете, че има специална работна група, а, която сме съставили преди 3 години. Тази работна група е на разположение на всички заинтересовани страни членки и а, региони. Нека сега да се върнем към финансовите инструменти моменти и ефекта на лоста. започнахме един процес на непрекъснато докладване относно това а, а, а, какъв лостов ефект имат а, финансовите инструменти. А, по отношение на Кохезионния фонд това има особено голямо а, значение ние е, самите е, се подлагаме на критична проверка, за да можем да направим вътрешните процеси в комисията по-прозрачни е, и логични. Имаме вътрешен одит други вътрешни процедури за контрол, за да можем, е, е, за да можем сами да оптимизираме всички процедури, свързани с бюджета. Относно бюджета, ориентиран към резултатите като нов инструмент. Този приоритет също се посочи. Искам да продължа работата в този посока. Въпрос за това как работят нашите бюджетни програми за мен е изключително важен. И искам да кажа, че всяко едно евро, което предлагаме, а вие одобрявате да бъде похарчено, трябва трябва да бъде доказано страна, да бъде е, доказано страна на комисията европейската добавена стойност. Тази задача сме си поставили с, цел е, да, да бъдем по-добри и по-ефективни на европейско равнище. За следващата многогодишна финансова рамка е, ще поставя като приоритет добавената стойност. И там, където предлагаме увеличаване на средствата, ще предлагаме и е, нови програми, като за всяка нова програма ще бъде е, посочена добавената стоеност е, за всяка страна членка. оценката от страна на Сметната палата за 2015 година също е положителна. Тези 3,8%, които са констатирани от съда, според нас са добре и вървят в правилната посока. доклада относно прехвърлянето на средства, по който интензивно се работи в комисията, ще бъде днес прият. Вие поискахте да се посочат причините за това и така нататък. Днес този доклад ще бъде прият и ще ви го представим. Един от изводите е, че не е необходим не повече, а по-добър контрол контрол, извършен от а, а, един единствен одит. Т.е. не да увеличаваме броя на проверката, а да подобрим а, качеството. А, пропорционалността на контрола също ще а, бъде гарантирана, за да се избягва дублирането на дейности. Тъй като а, в рамките на европейския бюджет повечето програми се финансират в продължение на няколко а, а, години, а, е важно важно да се види какъв е, е риска. И това е много по-важно, отколкото процент от грешки за една, а, и, а, е, за една година. този процент от грешки, този крайен риск трябва да бъде установен за целият период, който тъкат а, програмите. И този процент от грешките е на цяло и 3% за многогодишните програми, този процент показва, че сме на прав път. Друг ключов елемент е опростяването. Още последния път, когато се видяхме, говорих за предимствата и за недостатъците на опростяването. с преработката на нашите бюджетни правила възнамеряваме да работим за опростяването. В голям брой програми има много възможности за упростяване, но трябва да направим така, че това упростяване да не даде възможности за повече злоупотреби. Е, чрез механизмите за бюджетен контрол трябва да затрудним злоупотребите колкото може повече. Така че, господин Целер, е, господа депутати, е, смятам, че вашия доклад е изключително конструктивен. Благодаря ви за кредита на доверие, който ни отпускате с освобождаването от отговорност, което предлагате днес, ние ще изпълним вашите искания до края на годината. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че дойдохте днес и че обсъждате нещата с нас, че правите че ни, че, че ни уверявате в, в вашата готовност да предприемете определени стъпки, защото общият ни интерес е да подобряваме все повече изпълнението на бюджета. Имаме много стари проблеми, които ме кара да се отчаивам, че не можем да ги отхвърлим изцяло. Колегата Стас. We hebben met, uh, met uh, rapporteur Zeller е, ал... Е, благодаря, госпожо председател. Извинявай, извинявай. Благодаря, госпожо председател. Донтверп текст. На последното заседание в е, Страсбург бяхме запознати с проектотекста, така че мога да кажа, че много харесвам проекто доклада. Добър документ, изчерпателен документ. В него е казано всичко, което трябва да бъде казано. А, приемам и това, което каза комисаря Етингер по въпроса. Искам да му благодаря и за коментарите. Съжалявам, че трябва да съм сгръб към вас но такава е архитектурата на залата, за съжаление. Единственото, което искам да кажа от името на моята политическа група е следното. Има един момент, на който на нас ни се ще да наблегнем малко повече, а именно факта, че Сметната палата от години настоятелно посочва, че управлението, че споделеното финансово управление което съставлява около 80% от допълнителния бюджет. Сметната палата посочва, че евентуалните грешки са отговорност както на комисията, така и на държавите членки. Това Сметната палата го твърди от години. От години казва, че в много от случаите държавите членки са знаели или е било вероятно да знаят, че определени плащания не са извършени съобразно с правилата или не е трябвало да бъдат извършвани. Мисля, че това е много важна констатация, особено за нашата комисия по бюджетен контрол. Още преди Европейската сметна палата изрично да направи тези свои бележки и ние когато по-рано сме обсъждали освобождавания от отговорност, сме говорили дали не бива да а, възложим на държавите членки и по-голяма отговорност по отношение на споделеното управление на средствата. Бившият колега Ян Мулдер от Либералите веднъж беше докладчик за освобождаването от бюджета. И във връзка с неговия доклад а, аз пък бях докладчик в а, комисията по бюджета, а комисията по бюджета отправи препоръката държавите членки да бъдат призовани в лицето на финансовите си министри ежегодно да представят декларация за надежността и коректността на извършените в а, конкретната страна плащания и за това, че държавата е създала необходимите инструменти за контрол. Декларация, в която да се казва, че аудиторите са провели този законосъобразен контрол и прочие, така че да не могат министрите да отричат че държавите са си написали домашното, не са си написали домашното. Така или иначе призовавахме да има документ, в който държавите членки да посочват както своите силни страни, така и своите слабости. Всички много добре знаем, че са малко държавите членки, които биха се съгласили с такова нещо. Причините са различни примерно федералните провинции в Германия казаха, че финансовите министри, федералният финансов министр не може да отговаря за федералните провинции или испанския финансов е, министр не може да поеме отговорност за автономните си региони. В Белгия имаме три общности, три региона, така че за федералните държави действително положението е сложно но не смятам, че това е най-важното. Van zo'n federale staat in zaken de uitvoering van За да няма повече производства в Съда на Европейския съюз на базата на регионални пропуски, защото пред съда всъщност е се изправя държавата членка. Това, което става а, с Белгия в момента, всъщност е свързано с Фландрия. Има и други държави, които, като Швеция или други, които са готови да се съобразят с искането за такава декларация, но така или иначе нещата потънаха, няма движение по въпроса. Така че искам да се възползвам и този път от а, възможността и ще внеса предложения за изменения. Сега към комисаря. Знаем, че е нов. Знам, че работи с голяма администрация. Първо, известно ли е на комисаря това предложение за декларацията? На второ място, до какви методи ще прибегне комисията, за да увеличи отговорността на държавите членки и да ги накара в случаите, когато са знаели или е, са могли да знаят за това, че някои плащания не е трябвало да бъдат извършени или че е трябвало да бъдат контролирани, така как можем да накараме държавите членки е, в такива случаи да си поемат отговорността? Аз самият също знам, че а, тук решаваща е ролята на съвета на министрите, но комисията все пак отговаря за изпълнението на бюджета. Отговаря за борбата с измамите и прочие. Така че Смятам, че все пак и комисията, и комисаря биха могли да направят нещичко. Може би това, което комисаря ще ни отговори сега, ще ни вдъхнови за някои предложения за изменения и в рамките на сегашната процедура по освобождаване от бюджета. Много ми е важно за мен да постигнем напредък. Колегата Аяла Сендер. Е Благодаря, госпожо. Аз е, говоря също и от името на господин Богослав е, Либрацки, който за съжаление трябва да участва в друга комисия. Надявах се, че ще дойде време, но очевидно няма да успее. Най-напред искам да поздравя господин Зере за чудесният е, доклад, който е много добре балансиран и който поставя ударение върху известен брой проблеми, които ние познаваме още от миналия, миналото изпълнение на бюджета и които проблеми се появяват отново. Това е теглото на миналото, което все още носим. За съжаление, все още не сме намерили решение за някои въпроси и ще трябва да работим с Сметната палата и комисията. А освен това, има и някои нови елементи от панорамата, която не се подобрява. И трябва да видим дали благодарение на тези нови бюджетни предложения и съобразно това, което държавите членки ще приемат като бюджети, надяваме се с промяната на нещата през последните години, на инструментите, надявам се нещата да се подобрят. Имам предвид между 2000 и и 2020 година, че ще успеем да се справим. Още и на времето беше казано, че ще има немалко проблеми, че техническата помощ трябва да е засилена, особено в държавите членки, които са с по-старо участие в Европейския съюз, като моята страна, но и ние имаме немалко проблеми, включително по отношение на съвместното финансиране, по причина на кризата, по причина на проблеми, свързани с данъчната система, а и заради е, допълнителните изисквания, които бяха наложени. И се възползвам сега да подчертая и благодаря на комисаря, който прояви толкова отворен подход, че трябва да се справим с е, проблемите. Може би трябва да гледаме с ново око на нещата и да гледаме с ново око на тези предложение. Господин Оттингер, господин Зелер повтаря едно предложение, което вече направихме миналата година. С други думи, този европейски семестър, който е като упражнение за видимост, се подчертават лошите практики и подчертават се някои държави членки. Дали, в, дали не може да се идентифицират някои предложения – може би с по-малко амбиция в рамките на служаването от отговорност, но които да бъдат извън на европейския семестър. А пък самия европейски семестър може да се вдъхнови от нашите препоръки. Може да има нещо като обмен между двете. Видяхме как стои въпроса с европейския семестър и имам един въпрос. Вие знаете, че държавите членки в известен смисъл са показвани с пръст за прекомерен дефицит, който прави по-трудно самото поемане на фондовете, най-малкото на локално ниво, но вярно е, че министерствата са тези, които блокират финансиранията и които правят така, че малките общини не могат да имат доста до тези фондове, което разбира се се отразява върху е, задлъжнялостта. Като се добави към това и дефицита, може да се запитаме е, как, как ще върват нещата от тук нататък и този прекомерен дефицит е една все по-обезпокоителна ситуация в Европа, но също и в Штатите където се критикуват властите по тези причини. Значи това нещо трябва да бъде включено в този скромен, скромно упражнение, което правим. И тук съм съгласен с господин Зелер, може да се идентифицират някои точки, дефицита, проблема с закъсненията, проблема с контрола, защото не беше възможно по път да се изпълняват качествен контрол. Тоест може да има някои напътствия, които да се дадат. Така че, господин комисар, може и да ни помогнете по въпроса за миграцията, въпроса за сигурността, бъдещата политика за отбраната, новите задачи, които в известен смисъл са допълнителен бюджетна тежест. Решението е няма да взимаме от тук, че да компенсираме е, там. Също и общата селско-стопанска политика е застрашена. Говоря за тази, която е, представлява една сериозна маса. И в известен смисъл ние отправяме едно отрицателно послание, което казваме по отношение на миграцията, примерно, ще отделим е, немалко внимание, но тъй като нямаме безкрайен бюджет. И господин Монти го беше казал на времето още. Чуваме, че трябва да се намали политиката на сближаване, политиката да се отслаби, политиката на е, селското стопанство и така нататък, но Казвали сме, че ще се дават по-малко, ще отпускат по-малко средства за новодошлите, ще се намалят заплатите, ще се намалят пенсиите. Говори се какво ли не, за помощите, за безработни. С други думи, ще вземем от едно перо пари, за да подкрепим друго. Всъщност, какво може да се направи? Може да се справим с новите задачи, без да продължим да Помагаме европейските граждани, които са в ситуация на криза вече от 8 години. И ситуацията е доста сериозна. Иначе сте прав за единия аудит, Сметната палата е права, но иерархизирането, т.е. кой какво ще върши, не става дума да повтаряме същата работа и тази иерархизация, междуинституционна работа, която е много важна. Знае, че господин Ленина вече в, е, започна с преговори с е, Сметната палата, но това са основни въпроси. Не става дума тук не става дума да ощетяваме някои категории граждани, държавите членки може би не, не се справят по-добре от нас, защото а и ние самите не знаем точно какво става, но е съвсем очевидно, че трябва нещата да се упростяват. И ревизията е много важна. И въпросът за многогодишния характер. Аз съм съгласен, винаги съм считал, въпреки че Сметната палата не е много съгласна, знае, че това, което успяваме да спестим това винаги е полезно за европейския бюджет и не става дума да, да, да, да губим този бюджет. Не искаме да губим пари. Става дума за важни програми за правителствата и тези, които ще загубят, са тези, които работят при субсидиарността. И ако моя, моето правителство не може да е, осъществи съвместното финансиране, просто програмите ще затънат. Европейския съюз ще прибере парите си, но гражданите са тези, които ще трябва да плащат. Просто нещата ще се размият, ще се разпаднат и тази лоша част на субсидиарността трябва да е- я предотвратим, защото ще трябва да се умеем да работим по-добре в рамките на тези програми. Иначе Финансовите инструменти. Съгласен съм с господин Целер. Остава един сериозен въпрос. Как Брекзита ще е, се отрази на европейския бюджет? Чувства се, чуват се някои отрицателни послания от държави членки които не знаят как ще се справи с Брексита, което е лошо нещо за Европейския съюз. Може би ще трябва да се обърнем към тези, които си говорят от името на държавите членки да не разпространяват лоши новини. И ще трябва по някакъв начин да видим как структурните фондове и изобщо съществуващите фондове, как ще осигурят някакви гаранции, европейския бюджет ще бъде намален при всички положения и трябва да бъдем прозрачни, особено по една тема като тази. Господин комисар, аз знаем, вярвам, че може да се справите с тези нови събития. Трябва да успокоите притесненията и на едните и на другите и да изясните нещата, иначе е, тази криза, която все още не сме решили, може да засегне още веднъж е, Европейския съюз и то по-сериозно следствие Брекзита. И, както вече сте казвали, как може да се устойности всяко едно събитие. използването на европейския бюджет не може да бъде покривано само с банкови гаранции. Винаги има опасност от по-сериозни последствия и как трябва да се обърнем към държавите членки да им кажем, че всяко евро, което се инвестира в Европа, има своето положително отражение и всичко това се вижда и прозрачно от всички държави членки. Държавите членки вместо да продължават по този път, който захранва популизма и който ги представи като жертви, как ще можем да направим така, че всяко евро, което всяка държава инвестира, това евро ще има мултипликационен ефект по отношение на възвръщаемостта на инвестициите, така както казват експертите, економистите, дори те да не могат да го направят в тяхната страна, но те могат да докажат и доказват, че всяко евро се връща. Как може да покажем, че европейския бюджет е положителен и ще върне повече пари и повече ползи за държавите членки? И благодарение на субсидиарността трябва да помогнем на лицата, докато националните правителства не могат да го направят. А ние сме тези, които, европейските институции, които трябва да го кажат. Thank you, Madam Chair. Uh, well, our rapporteur... Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря от името на колегата докладчик в Сянка. Господин комисар, уважаеми члена на Сметната палата, скъпи колеги. Искам да благодаря и да поздравя докладчика за комплексния документ. Ще изведа само някои точки, ще споделя някои лични впечатления. Първо, в документа за освобождаване от отговорност трябва да бъдат посочени не само нещата, които трябва да се подобрят, но да бъдат изведени и добрите практики. Смятам, че е, това да се направят е, изводи и да се извлекат е, полуки е част от процеса. Второ, трябва да се избягва концентриране на действия върху един човек. Трето, още миналата година а, бяха изведени а, някои а, процедури. не са балансирани добре е, процедурите. Е, останаха отворени някои незавършени разследвания от, е, от Олаф. Тези дисбаланси трябва да бъдат изчистени. Колеги Штеховски, бите колегата Стиховски. Пани předsedající, děkuji pane komisaři, že jste tady opět s námi. Víte, oni ty naše sezení s vámi nejsou o kvantitě, ale jsou... Благодаря, господин е, комисар. Тук не става дума за количество, за качество. Както виждате, тук са евродепутати, които се занимават с тази тема отдавна. Въпросът с реформата на баланса на Европейския съюз, това е един въпрос, който е, ни е по сърце и благодаря на колегата Целя за чудесната работа, която свърши. по този въпрос за освобождането от отговорност на комисията. Ние не разглеждаме вертикално, а също и хоризонтално този въпрос, както и колегата Целя, който се мъчи да даде смисъл на тази информация, да идентифицира възможностите за реформа на цялата финансова система, системата за финансиране. Не става дума само за цифрите. А, ако фондовете а, не могат да бъдат използвани, един е въпрос, но въпроса е, дали се използват повече или по-малко. Тук идентифицираме един проблем в факта, че когато свърши един период на програмиране и започва следващия, има различни стандарти, държавите членки не, не могат да работят по един същ начин, особено в Централна и Източна Европа и търсят нова методика. Но всъщност какво се промени от 2013-2014 година, когато какъв е, каква е грешката всъщност, ние говорим вече за три години, когато говорим за освобождаване от отговорност за този, е, този процент на грешка. Защо някои държави членки не раз... вземат внимание грешките, примерно разликите при плащанията, или пък не виждат като грешки факта, че част от вноса не се финансира съгласно правилата на Европейската комисия. Някои държави членки не виждат това като грешки. От 2010 година Чешката република след поредица скандали счита, че е грешка факта, че някой, когато някой да прави някакво закръгляне на, да кажем, стотинки, стотин, закръгляне на стотинки. Аз съм член от комисарите и аз не искам да говорим само така на празно. Бих искал да има действителна информация. Виждаме как функционират или не функционират нещата. По някой път се прехвърлят фондове от едно перо на другото и накрая ни е много трудно да разберем какъв е този мултипликационен ефект на тези финанси, това финансиране. И като политици казваме, че пакета на Юнкер позволи да се увеличат инвестициите, но по-скоро самото промяна на структурата, която позволи това. И беше помогнато на инвести... инвеститорите да правят нови инвестиции. Говорим за един баланс ориентиран към резултатите и още и госпожа Георгиева при две години говореше за това. Но тези резултати не ги виждаме. Какъв е вчера чухме един, е, е, един доклад за разхищаването на храните, после говорихме за пакета по климата. Има два основни елемента. Е първо, липсва метод за ефективното измерване на нещата и по това трябва да направим нещо. Аз искам да отправя една конструктивна критика към комисията. Нека комисията да помисли, е, и да каже, че е вярно, Брексита налага много повече реформи, по-ефикасно използване на фондовете. Ако процента на грешките е 3,5 или 5%, както и да е, господин комисар, все пак тук сме възрастни хора, може да кажем, както казваше Чърчил, че в статистиките може да се прави какво ли не. Има един друг въпрос. Позицията на Европейския парламент е конструктивна, не е деструктивна. Не, че ние не ви критикуваме. Ей така, просто за това, което сте направили. Не, не, просто искаме да работим заедно с вас и да се подготвиме за бъдещето на Европейския съюз. Искаме наистина гражданите да отново да има доверие в Европейската комисия. Европейският съюз не, не дава резултати. Комисията от една страна се занимава с конструкцията, от друга страна както се в някои случаи се налага санкции, защото не се използват парите за някои проекти, друг път защо се използват неправилно, както и да е. Но а, струва ми се, че това е а, именно идеята на господин на колегата Целер. Надявам се, че ще може да отговорите на моите забележки. Благодаря. Колегата Либерат. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Przepraszam za spóźnienie, ale było głosowanie w Komisji Transportu, gdzie... Dziękuję, госпожо председател. Моля първо да ме извините за закъснението. Наложи ми се да участвам в гласуване, за това позакъснях малко. Господин комисар, първото, което се отнася до бюджета, е следното. А, първо да кажа за доклада. За нас няма проблем с а, този доклад. Оценяваме го високо а и докладчикът господин Целер а, обоснова тезите си в този доклад. Но проблеми също има. Някои изрази в доклада водят до определени изводи във връзка с наличието на проблеми в работата на комисията. Ние съзнаваме, че действително има такива проблеми и трябва е, но, но по принцип, и, и ще внесем предложение за изменение, но по принцип година след година слушаме едно и също. Нещата не са зле, в е, бъдеще ще се подобрят и комисията ще направи всичко възможно в това отношение. Освобождаването от отговорност за 2015 година е свързано с по-особен бюджет. Ние не веднъж сме говорили за това. Най-вече защото е, става въпрос и за периода преди 2015 година. А важното за самата 2015 година е по-доброто освояване на средствата. Но при един по-продробен преглед е, се установява, че комисията е доста пасивна, доста закъснява, а държавите членки се сблъскват с проблеми, които не умяват да преодолеят. Държавите членки процедират по начин, който не може да бъде спрян от комисията – а комисията казва, правилата не допускат активно вмешателство на комисията. Впоследствие обаче се оказва, че има страни, на които може да се размаха пръст, а на други не може. Значи има известно неравновесие. Господин комисар, Вие разбира се, че не сте отговорен за изпълнението на този бюджет, но все пак ще ми позволите да ви задам един въпрос, свързан с бъдещето. Кога ще можем да обсъждаме бюджет 2016 година в светлината на това, кое е направено, кое не е направено, кое е било ефективно, какво е било неефективно, кое е изпълнено, кое не е било изпълнено, до каква степен е било изпълнено. Мисля, че това е начина по който трябва да се обсъжда един бюджет. Това, което казвам е важно, защото са ни необходими конкретни аргументи за дискусията с онези, които не до там добронамерено следят развитието в Европейския съюз. Така че а, ни трябват аргументи да можем еднозначно да даваме отговори. Разбира се, че тук а, играе роля а, а, известна толерантност по отношение на предходни години. Но по отношение на 2015 година би трябвало ясно да кажем къде е имало грешки и до колко е, е, било възможно да се въведат е, сред, е, механизмите за възстановяване на финансови средства и да се възстановят реално средства, които да се върнат отново в бюджета. И в края ще кажа, че благодаря на господин Целер за доклада, защото той е, е много балансиран. Това, за което аз сега говоря, не са някакви древни подробности. Ние обсъдихме тези въпроса на предходното заседание и всички се съгласихме, че изпълнението на бюджета за предходни периоди трябва да се представя прегледно, ясно и прозрачно. Не е достатъчно да каже, имаме някои грешки, ама в бъдеще ще ги оправим. Не. И така, въпросът, който трябва да си задаваме, е какви точно плащания трябва да се извършват в, през текущия период. Със сигурност ще има моменти, когато ще има проблем с оборота на средствата. Моля, отговорете. Аз самата също се включих в списъка, защото също имам въпроси. Първия въпрос е свързан с писмен въпрос за вноските на държавите членки в европейския бюджет и за това, което те получават. Благодаря ви за изчерпателния отговор. За мен е необяснимо, че се оказва, че Швейцария е нетен бенефициент 82 хиляди милиона евро, а Норвегия плаща определена сума 200 милиона евро. То говоря и за Хоризонт 2020. Интересно би било да получим информация за годините 2013, 2014, 2015 и да ни кажете нещо по този въпрос с оглед на Брексит. Знаем, че британците вече потриват ръце, защото харесват швейцарския модел. Втори въпрос. По отношение на структурните фондове има отдавнашни проблеми, с които се занимаваме от доста време. Сега пак имаше 22 резерви за Испания, 10 за Унгария, 7 за а, Гърция. А тези за Испания са от 22 години. Знаем, че в Испания има известни конституционни проблеми но за нас е важно да можем да планираме. Не можем вечно да протакаме едни и същи проблеми и да се мъчим да решаваме нови, без да сме си решили старите. Е, така още един въпрос за финансовите инструменти. Имаме хиляди финансови инструменти и нямаме поглед върху тях. До сега и отчетността, докладването за тях не бяха качествени. Но все пак настояваме да знаем точно колко частен капитал бива привлечен в финансовите инструменти. Аз подозирам, че се включва и публичен капитал от държавите членки. Държим да знаем за размера на част частния капитал и държим комисията да обръща внимание на този момент в своите отчети. Проекто финансовият регламент всъщност пред, на комисията предвижда още по-голямо разширяване на финансовите инструменти, нещо на което аз гледам критично, както гледам и критично на връзката между структурните фондове и ЕФСИ. Сметната палата много добре знае, че по този начин се изпразва дори от съдържание многогодишната финансова рамка, защото се дава възможност за а, едва ли не безконтролни трансфери, с което се слага черта на бюджетната дисциплина. Множеството промени в полза на финансовите инструменти за мен са подозрителни, включително и вашето твърдение – че трябва да се спазват, е, е, че когато имаме 50% а, е, примерно, защо се спазват правилата за финансовите инструменти, когато всъщност по-големия процент от финансирането идва от публичните средства. Та, въпросът ми е какво е реалното бъдеще на финансовите инструменти. Много бих се радвала, ако се занимаете с тази тема, защото смятам, че в близките години тя ще ни занимава по доста неприятен начин. Бюджет базиран на резултатите както вашата предшественица и вие казвате какво се планира, какво смятате да направите, проведохте няколко о, конференции, но мисля, останах с впечатление, че нещата свършиха до там. Тоест, ако ще се работи реално, ние ще участваме а, но ще е жалко да не се постигне резултат. Това, което е заложено в финансовия регламент не е достатъчно, за да можем в бъдеще да можем да оценяваме резултата от програмите, как точно да се докладват резултатите, какви да са индикаторите за резултата, критера. така че бюджет за, е, основан на резултатите не е достатъчно като понятие. Друга тема – селско-стопанската политика и кой получава парите. 80% от бенефициентите получават 20% от средствата. И става въпрос за суми под е, 8000 евро годишно. Сега по различен начин се гледа на държав... от държавите членки на това. Комисията справо казва, че това е национален приоритет, но в съответните държави членки по този начин се накъртява, накърнява реномето на Европейския, парламент, Европейския съюз. А, тук ще спомена Чехия. Ако продължаваме по същия начин, ОСП ще се окаже инструмент за едри фермери, които се обогатяват от парите на дънакоплаците. А, също така искам да ви помоля да така се обърнете към а, DG NIR. Има множество спорове между комисията и нашата комисия. Става въпрос за разработването на индикатори за резултата. Тази дирекция все още не е работи достатъчно по този въпрос. Моля ви, поговорете с тях, за да започнат да прилагат всички индикатори за резултата, не само половината от тях защото искаме да имам база за сравнение между дейността на DigiNear, DigiTevco, за да се знае точно какво става с европейските пари в трети страни. И сега за Гърция. Посетихме Гърция там, наблюдаваме 181 приоритетни проекта. Опитваме се действително да ги наблюдаваме, нещо, което не е лесно заедно с DG Реги решихме да имаме поне лятна почивка. Това са много важни проекти. За нас би било важно вие като комисар по бюджета да насочите специално внимание към тези проекти, защото ние държим те да бъдат приключени. Не си искаме парите обратно, Искаме проектите да бъдат успешно завършени в Гърция. И още една молба. Генералният директор на Олаф ще застъпи през февруари до година. Имаше конкурс, имаше съгласуване с, с Комисията по бюджетен контрол. Моля, о, о, ускорете тази процедура, а сега имате думата. Фрау Vorsitzende, Damen und Уважаема госпожо председател, уважаеми господа депутати, направо по темата за водещата функция на ОЛАФ знаеки, че настоящият директор а, а, напуска, а, няма да провеждаме твърде дълъг а, дебат. Ще направим така, че процедурата да започне колкото може по-скоро. Ще ви информираме за всяка една наша стъпка. А, бих искал на, а, като за ръководител на ОЛАФ да а, имаме авторитетна личност, която да започне прозрачно сътрудничество с парламента. А, много е чувствителен този въпрос. Знаем а, какви числа са ви представени. Те са много детайлирани и трябва доста да се допълнят и да се прецизират. Заместник генералният директор казва по отношение на Швейцария, че тя плаща и за програмите на новите страни членки, но тези плащания стават не в европейския бюджет, а са извън, а, а, е извън него. Тоест а, в Швейцария продължава да бъде нетен платец. А, благодаря на многото договори, е, които Швейцария изключва, тя участва в повечето инструменти и се възползва от повечето свободи на Европейския съюз. Например, Хоризонт 2020 участва на единия вътрешен пазар и така нататък. това е направено на принципа, че достъпа до програмите трябва да се трябва да бъде възможен срещу определена вноска. Тоест, Швейцария а, не може да бъде разглеждана като нетен бенефициент. Не, тя е нетен платец, а, защото и като такъв ползва единия вътрешен пазар, облегчената за внос и износ, а, а, услуги, и в рамките на Хоризонт 2020 участва в атрактивните научно-изследователски програми. Числата, които са ви представени, ще бъдат прецизирани през следващите дни и седмици и ще ви бъдат представени отново. Разисквахме множество въпроси, които касаят и съвета, и страните членки. Аз се чувствам като сандвич – Съвсем честно ще ви кажа, че за следващата многогодишна финансова а, рамка а, искам да предложа а, друга процедура. Не във всички парламентарни комисии темите се разглеждат по начин, по който ги разглеждате вие. Аз а, разговарям с колеги комисари, разговарям и с съвета. А, а, е, всичко отнема много време, необходима е много работа и не винаги води към целта. Много често депутатите се оплакват, че е, никога не се срещат с финансовите е, министри, които участват в съвета, а в процеса на тристранния диалог се срещат с посланици, които нямат никаква свобода за приводене на преговорите е, някъде в началото е, ще изготвим е, един независим доклад за многогодишната финансова рамка, който ще ни подходи, кой, който ще ни помогне да се изградим независима преценка. Вие, ви всички сте депутати в Европейския парламент, но сте избрани във вашите страните членки, където членувате в политически партии, една част от които участва в управлението. Тоест, вашите партии а, ви изпращат тук а, с някакви послания, а, а, които биха могли да бъдат изпратени и от Мадрид до Мадрид, от Берлин до Берлин, от Прага до Прага и така нататък. Тоест, една част от администрацията се извършва а, в страните членки. Европейската политика понякога е в отговорността на страните членки и, и се определя понякога от националните а, а, парламенти. Тоест, ние сме надстройката, липсва ни тази база, която съществува на национално равнище. На Европейската сметна палата поддържа непрекъснат контакт среща с националните сметни палати. Господин Лейне ще продължи да поддържа и да под подобрява този е, контакт. Необходима ни е една а, обща схема, един общ резултат от националните сметни палати и Европейската е, сметна палата, особено що се отнася до управлението на средствата, особено що се отнася до съфинансирането на програми от национални бюджети и европейски бюджети. И там а, из, а, интересите а, са общи. Интересите на националните депутати, националните сметни палати, Европейската сметна палата и вашите интереси. И това сътрудничество трябва трябва да продължи и да се задълбочава. Освен това, аз а, държа на това а, всички ние, в това число и аз, да участваме в работата и на националните равнища. А, ако ми кажете, че трябва да отида в парламента в Прага или в Испания или в някои от немските а, региони, аз съм готов да го направя. А, за да може да направим малко по-единна изключително разнородната структура, в която работим. Беше засегната темата за европейски семестър и как той може да се изпол... използва по-добре. Би трябвало да изясним а, въпроса в хода на дискусията следващата многодишна финансова рамка. А, дали а, предложенията в рамките на европейския семестър, които имат отношение към а, а, бюджета, се използват много повече през програмата за сближаване, за да видим каква е тежестта а, на числата. Ние от комисията разработваме европейския семестър. Решенията се взимат в съвета. А ако при предложенията и приоритетите, които имат отношение към бюджета, средствата се използват повече, отколкото ако са в кохезионния фонд, тогава предложенията са обосновани. През декември 2013 беше е, прият е, последния бюджет. Ние искаме да направим всичко, което е по силите ни, за да може е, следващата многогодишна финансова рамка да бъде прията не чак през декември 2020. И е, вие знаете, че вашия мандат изтича през 2019, така че смятам, че вие имате амбицията да приемете следващата многогодишна финансова рамка. А, ако е, ние искаме да започнем консултациите сега, а, нашата цел е съвета да се вземе този въпрос не едва през 2020 година, за да имаме един прозорец между октомври, ноември а, следващата година и, и март-април 2019 а, и да разполагаме с този прозорец за работа преди да започне предизборната борба за следващите европейски избори. Така че моя въпрос е кога ще започнем сериозни консултации за следващата многодишна финансова рамка. Съгласно настоящо, на сега действащото законодателство, трябва да сме готови към края на 2017 година и ние се готвим за този момент, но няма да има особено голям смисъл, ако комисията приеме своята многогодишна финансова рамка, разработия до декември 2017 година и дебатите в парламента останат без резултат. Няма да има смисъл кога когато бъде конституиран следващия парламент, е, е, на който са му необходими 6 месеца да се конституира и да заработи. И съвета благоволи да се заеме с тази тема едва през втората половина 2020 година. Прото управление изглежда по съвсем различен начин. Не е така. Затова искам с настоящия парламент да дадем пример за добро управление във връзка с следващата многогодишна финансова рамка и да си определим за заедно срокове, които да спазваме. Какъв, какъв е основният ми проблем, каква е основната ми загриженост във връзка с, с следващия бюджетен период и многогодишна финанс, финансова рамка? Как ще затворим а, а, финансовата дупка, която ще заене след излизането на Обединеното кралство дупка 9 милиарда. А, и, и как можем да превърнем това в шанс за Европейския съюз? Европейския съюз изпълнява нови задачи във връзка с миграцията, беженците, интеграцията на беженците, регистрирането на беженците помощ за претоварените администрации в България, Гърция, Италия и така нататък. Тази задача е, трябва да се координира на европейско равнище. А ако тази а, интеграция се осъществи, трябва да се а, предвидят между един и няколко милиарда а, от 1 до 9. А, Тоест имаме 9 милиарда, което, които ще ни липсват а, от Брексит и още няколко милиарда за справяне с новите задачи. А, в, мисля, че е, а, в този контекст а, и економиите, които искаме да реализираме, не можем да ги реализираме чрез обикновени съкръщения в, в дългогодишните е, програми. И вашия съвет и вашите очаквания са изключително важни е, за мен. А, и е, е, трето, вита е, е идеята за бюджета на еврозоната. Очаквате ли от нас да разработим бюджет за еврозоната? Ако да, за изпълнението на какви задачи, в какъв размер, кой трябва да го изработи, кой трябва да го а, приеме, кой трябва да го контролира. Ето тези три въпроса. А, бюджета на еврозоната, Брексит е, и запълването на финансовата дупка. Освен това, още теми е, как ще изглежда помощта за развитие на съседните ни държави. Това са все мега теми, е, които трябва да бъдат обсъдени в дискусията за следващата многогодишна финансова рамка. вие казахте, перифразирам, ние работим добре, но трябва да ставаме по-добри. Да, човек е, по принцип е такъв. Днес е добър, утре иска да бъде по-добър. Вашите очаквания са също такива. В предложението на колегата Целер много често а, а, става, много се казва за комисаря 3 минус 3 плюс, а, добро, задоволително, хубаво, само че ако обичате да се, да се подобрявате. Ще ви кажа обаче, че моите служби наистина се стараят да станат по-добри. познавам а, а, а, административни служби, хора на най-различни равнища, от европейско до националното нивото регионално. И ще ви кажа, че както мотивацията, така и квалификацията на моите служители в DigiBatch, но също така и в Digi човешки ресурси, е са наистина много високи. Квалификацията, мотивацията, качеството на нашите служители в сравнение, а, а хората могат да се оценяват само в сравнение с останалите, мисля, че няма нужда да наваксваме, а, що се отнася до квалификацията и мотивацията на служителите а, на европейско равнище, национално и регионално регионално а, а, равнище. Даже и ако ги сравняваме с мотивацията, квалификацията на хората, които работят в частния сектор за по-високи заплати. А, казва се, че комисията е твърде пасивна, когато има проблеми в страните членки. Преди малко, преди да дойдете, споменах за така наречената работна група. Ако страните членки не са в състояние да се възползват на 100% от бюджетните програми, да освоят средствата на 100%, ние можем да ги консултираме, но не можем да свършим работата вместо тях. На принципа на субсидиарността и суверенитета на страните членки. Нали страните членки много държат комисията да не стават твърде силна, да ни взема твърде много правомощи, а, а да оказва услуги, да критикува, да помага, да консултира, но ние не можем а, да иземем дейността на националните правителства, които са избрани чрез а, национални избори. Ние не можем да допълваме и да заместваме тази дейност а, определенето на грешката е задача на а, Сметната палата. Установяването на процента на грешката също е задача на Сметната палата. Смятам, а, че Смет Сметната палата изключително квалифицирано определя грешките, определя техния процент и за в бъдеще ще мислим по въпроса къде трябва да действат правилата де минимис, с кои грешки са пренебрежимо малки, как може да се оптимизират те. Необходима ни е обаче ясна дефиниция, която да е валидна за всички страни членки. Така, въпросът за бюджета фокусиран а, а, върху резултатите. Една сравнително нова тема. Ще дам два примера. Два примера, а, при които а, настояване на парламента продължаваме да отпускаме средства за борба с младежката безработица, дори увеличаваме тези средства. И тъй като трябва да се отчитаме, трябва да а, докажем, че са постигнати успехи, трябва да докажем, че ако не бяха средствата от европейския бюджет, поискани приоритетно от парламента, положението с младежката безработица щеше да се влуши а, и се подобрява през 2015, 16, 17, 18 година, което нямаше да е така, ако не бяха отпуснати европейски средства. Втори а, пример. А, има един цифров ден, който ще се проведе е, в Рим. По време на този цифров ден искаме да сключим споразумение с страните е, е, е членки, посветен на темата High Performance Computing. А, само един от десетте най-мощни компютъра в света се намира в Европа, а преди бяха седем от десет. И за да променим тази ситуация, трябва да предоставим средства, да създадем стимули за инвестиции за да може през следващите няколко години три от десетте най-мощни компютъра да се намират в Европа. Ако не, няма да изпълним целта. А, а, ние определяме целта преди да бъдат а, отпуснати а, а, парите, след което можем да измерим дали сме постигнали. Ето това са два примера за а, бюджет фокусиран върху резултатите. Два примера, при които целите са заложени предварително и вие контролирате дали целите са постигнали с отпуснатите европейски средства. беше повдигнат и въпроса, госпожо председател, за двойното финансиране класически бюджетни програми плюс ЕФСИ. Този проблем наистина съществува. Важно е, че е, в момента, в който се намесва Европейската инвестиционна банка, органите на Европейската инвестиционна банка са отговорни. Не парламента, не комисията. А, вашите а, е, бюджетни правомощия се запазват тогава, когато а, а, а, бъде използвана гаранцията а, и а, средства от европейския бюджет се използват за покриване на риска. Казвам ви съвсем честно, много ми се иска Европейската инвестиционна банка да, да беше истинска Европейска банка, да беше собственост на Европейския съюз и страните членки поне доколкото аз ги познавам и доколкото действат а, по предвидимо, няма да са готови Европейската инвестиционна банка да стане такава банка. А, аз мисля, че господин Хойер от Инвестиционната банка е готов да работи изключително прозрачно с нас. А, но тъй като Европейската инвестиционна банка работи с капитал на страните членки, тя се отчита предимно пред националните парламенти и националните правителства и много по-малко пред Европейския парламент. Готов съм във връзка с плана Юнкер и привличането на а, капитала да разговарям с вас. нашата цел трябва да бъде да събудим интереса на частните инвеститори а, а не да работим с структурни банки от типа на КФВ и, или с бюджетни средства, защото така добавената стоеност ще бъде много по-ниска, отколкото а, ако привлечем частни инвеститори, които а, сами носят риска за собствените си а, инвестиции. Е, що се отнася до вашия въпрос за DigiNear, ще отговоря на този въпрос писменно през следващите дни, защото не съм достатъчно компетентен за момента. Е, с удоволствие поемам топката за Испания и не само за Испания. Поставил съм си за цел да се срещна през следващите месеци с компетентните финанс... национални министри. Ако искате да говорите с мен, нека да говорим за използването на европейските бюджетни средства, освояване е, на средствата. Е, мисля, че трябва е, много много по-голяма степен да конфронтираме с слабостите компетентните национални министри и аз възнамерявам да поддържам а, директен диалог с моите колеги от националните правителства. Мисля, че това бяха най-важните въпроси. А, а, иначе де, колегите, а, които са вляво и дясно, си записаха а, всичко. А, и ще си напишем домашните, които ни дадохте във връзка с освобождаването от отговорност. Много ви благодаря, че отговорихте на въпросите ни и а, за готовността да сътрудничите с нас. Сега докладчика. Благодаря, госпожо председател, благодаря и господин комисар за изчерпателните отговори както и за това, че изложихте позициите си по отношение на бъдещата ни работа във връзка с европейския бюджет. Искам да ви обърна внимание на един втори проектодоклад, с който разполагахте. Това е обобщението на 31 специални доклада на ЕСП за бюджетната 2015 година. Тези доклади ни предлагат много ценна информация за това как се борави с европейските пари в рамките на различни програми, мерки и действия. Мисля, че пътят по който върви е БСП, предлагайки такива специални доклади с ценна информация, трябва да продължи. Това, което бих поискал е съответните ресорни комисии да заострят вниманието си към тези специални доклади на Сметната палата, защото там е мястото, където се извършва конкретния анализ за използването и изразходването на европейските средства. Що се отнася до казаното от е, комисаря Етингер по отношение на бъдещия ни начин на работа, аз също смятам, че европейския бюджет трябва да се реформира, вие също го казахте, казахте, че ще се изправите пред, ще приемете това предизвикателство. А, същото прозвуча и в а, изявлението ви пред медиите, но няма да можем да минем без колене на свещени крави. Предупреждавам ви, знаете колко е трудно това в Индия се предвижда смъртна присъда за такова деяние. Аз се надявам да бъдем по-разумни и да подходим така, че а, да свършим истинска работа. Още нещо за ОСП. Нашата председателка каза, че 80% от средствата отиват в 20% от бенефициерите. Е, сега е, няма такива дребни стопанства с е, ръчно рало, с впряг. Повечето ферми наистина се доближават до големи предприятия. Комисарят по селското стопанство гордо сочи, че ежегодно квотата на износ, процента на изнесена селско-стопанска продукция извън Европейския съюз се увеличава. Започвам обаче да се питам, какво постигаме с ОСП, защото и в рамките на самия Европейски съюз виждаме, че селското стопанство се превръща в все по-печеливш бизнес – така че искам да попитам дали досегашната политика на подпомагане е правилна. Разбира се, че там, където има а, неизгодно положение от географска, от социална гледна точка, когато трябва да се поддържа традиция, когато трябва да се предприемат мерки от реги... за, за запазване на регионална продукция или нещо такова, разбира се, че там трябва трябва да се оказва помощ. Но да се подпомагат предприятия, реализиращи милионни печалби, не съм сигурен, че е, европейския дънагоплатец трябва да го прави. Знам, че е а, е, така доста спорно това, което казах, но говорихме вече за свещените крави. А, това, което бяхме заложили в а, е, а, многогодишната финансова рамка намери своето продължение и в политиката на сближаване. А, имаше голямо забавяне, но нито комисията, нито парламента бяха а, виновни за това. Забавиха се държавите членки. Така или иначе се, се стигна много късно до самите оперативни програми. Така че а, до ден днешен в някои държави не са приключили подготвителните мерки. Същевременно на базата на стария регламент все още се провеждат и отчитат проекти от новия период на финансиране. Нещо, което обърква структурната политика и политиката на сближаване и я извежда от правия път, така да се каже. Доколкото мога да преценя дискусията в Комисията по регионални въпроси, Необходимо е да се тръгне по нов път, още от сега да определим законодателната рамка за новата структурна политика, за да може дълго преди началото на новия период на финансиране да има регулаторна рамка, за да може изпълнението да стане в срок. Като е, разбира се, адаптираме настоящия период на изпълнение. Мисля, че това е напълно възможно, ако а, е, трите страни, държави членки, комисия и парламент се заемат сериозно с този въпрос. Темата за политиката за развитие, слава Богу, отново влезе в фокуса на вниманието. Тук констатираме, че се правят много неща, но много от тях абсолютно некоординирано, раздробено на различни програми, бюджетни пера. Днес ще има дебат за нов инструмент, който всъщност на практика само преразпределя пари, без да е ясно какво ще става с тези пари по-нататък. А ако ние в Европейския парламент имаме консенсус по политиката за развитие, също време, но федералното правителство представя план Маршал за Африка, а докладчиците нищо не знаят по този въпрос тук в е, парламента в Брюксел, това е просто един пример за това колко много още има да се желае от нашата координация. Времето е ограничено, чакат ни много задачи, много работа. Радвам се, че комисарят Етингер откликва на всички тези предизвикателства и имате нашата протегната ръка за сътрудничество. Благодаря. Срокът за внасяне на предложение за изменение 6 е март 14, 14 часа. Преди да приключа, господин комисар, ще ми позволите да се сбогуваме с досегашния главен а, щитоводител на комисията, който става вътрешен аудитор, но му благодаря за сътрудничеството до тук, сътрудничество, на което можехме винаги да разчитаме. От сега ви уверяваме, че няма да ви губим от очи. Благодаря ви за всичко. Добре дошла на вашата наследница, госпожа Роза Алдея, досегашна дирекция, е, директ, досегашен директор в дирекцията по изпълнението за бюджета. Добре дошла. Радваме се, че ще работим с вас. С това приключихме точки 53 и 54 от е, дневния ред. Преминаваме на 55-та точка. Е, специален доклад на Европейската сметна палата номер 36 оценка на разпоредбите за приключване на програмите за сближаване и развитие на селските райони 2007-2013. Колегата Либерацки е нашият а, а, докладчик. Господин Балко Сметната палата има думата да представи доклад. Благодаря ви, госпожо председател. Добро утро, господин докладчик, госпожи и господа. Имам удоволствието да ви представя специалния доклад на Европейската сметна а, палата относно разпоредбите за приключване на програмите за сближаване и развитие на селските райони за периода 2007-2013. Нека още от сега да ви кажа, че въпреки че е, вече сме в началото на 2017 година. Ние говорим само за разпоредбите касащи периода 2007-2013 година е, и за допустимостта на разходите през 2015 2015 година и за които страните членки имат още един пълен месец до края на март да представят документите си на комисията. Сметната палата прави специфични препоръки за периода след 2020 година. Нека първо обаче да ви обясня защо Сметната палата извърши този одит. Като членове на Комисията по бюджетен контрол от Европейския парламент знаете, че наша одит във връзка с декларацията за достоверност за периода 2007-2013 година показва материалните равни равнище на нередностите в разходите в двете сфери, както сближаване, така и развитие на селските е, райони. Изключително важно е, след като приключи програмния период, програмите да бъдат затворени по подходящия адекватния начин и е, да бъдат всички констатирани нередности при изразходването на средства, тези средства да бъдат върнати в Европейския бюджет. Този одит дава основата за затваряне на програмите по ефективен и навременен начин. Ние сме сравнили три програмни е, периода и сме направили оценка за това как е, комисията се уверила, че окончателната е, декларация съдържа информация за разходите, които са легални, редовни и съответстват на целите на програмата. И накрая ние сме е, аудитирали дали комисията е предоставила адекватна подкрепа на страните членки, за да могат те да затворят програмите си 2007-2013 година. Нека да ви представя сега основните констатации. Като цяло ние констатираме, че комисията комисията е предоставила адекватна и навременна подкрепа на страните членки за приключване на програмите за 2007 2013 за сближаване и развитие на селските райони. Подкрепата и насоките са били навременни и всеобхватни. Комисията е, е предоставила допълнителна помощ там, където е била необходима такава и страните членки са доволни от своето сътрудничество с комисията наред с тази обща положителна констатация сме констатирали и някои случаи, в които приключването на програмите излиза извън правната рамка. И сега ще предложа на вашето внимание е, таблица 5 от нашия доклад за подробности. Искам да ви припомня, че удължаването на периода за допустимост на разходите от тези финансови инструменти направено е такова удължаване, вместо да се предложи изменение на регламента. Това е един проблем, който вече, на който вече сме обръщали внимание в нашия доклад от 2014-2015 година. Що се отнася до правилата и процедурата за приключване на програмите за периода 2007-2013 година, може да се кажем, че е, малък е фокуса върху резултатите е, от е, програми. Страните членки са длъжни да представят доклад за е, резултатите, но е, доплащанията не са пряко свързани с постигнатите резултати. За период 2014-2020 година се въвежда отново резерва за изпълнение. Някои разлики е, се запазват както по отношение на терминологията, така и по отношение на времето и срокото. Препоръчваме по-нататъчна хармонизация за периода след 2020 година. Освен това сме идентифицирали някои рискове за приключване на програмите 27-2013, риск, е, който комисията трябва да продължи да следим. Например, е, липсата на обвързващи срокове за някои области, например сроковете за изплащане на средствата на бенефициентите. И накрая е, сме загрижени, че проверките на ниво стран членки и комисии няма да бъдат достатъчни, за да гарантират редовността на а, разходите. Важен въпрос според нас е въпроса свързан с времето на процеса на приключване, който не се впада нито с края на програмата, нито с края на периода за допустимост. Формалното приключване а, обикновено се а, е, прави, когато следващия период вече тече а, е, с пълна скорост. Ще ви дам някои конкретни данни в подкрепа на това твърдение. За програмите 20 2007-2013 година. Тези програми е, периода за допустимост завършва през декември 2015. Е, Това е правилото N плюс 2. Страните членки предоставят, е, представят своите документи към 30 юни 2016, а при програмата за сближаване 31 март 2017 година. Периода за допустимост за програмите 2014-2020 година а ще приключи през декември 2023 година по правилото N плюс 3. Страните членки ще представят на комисията своите документи за развитие на селските райони към 30 юни 2024, а за сближаване 15 февруари 2020 е, година. По-дългия срок за програмите 2007-2013 година може да се е, е, обясни но при програмата за сближаване срока е по-дълъг от предвидения в правилата също и за периода 2014-2020, където е, за, за този период сроковете са ам, е, сближени. Тоест за програмите 2014-2020 е, година приключването ще започне за сближаването по-късно, отколкото за а, селските райони. Това ще доведе до някои административни а, трудности. възможността за изразходване на бюджета за програмите 2007-2013 в рамките на още две години, а за програмите 2016-2020 за още 3 е, години, след приключване на програмния период, също ем, създава трудности е, в началото на следващия а, период. Така че комисията е загрижена за приключването на двете програми, за двата програмни а, периода. А, Комисията, освен това, не е информирала е, бюджетните е, органи относно специфичния консолидиран е, документ, касаещ цялата програма и резултатите от него. Ние смятаме, че комисията трябва да представи на Европейския парламент и на съвета консолидиран доклад за приключването на програмите, съдържащ обща информация за цялостното изпълнение на програмата. Госпожи и господа, Сметната палата а, прави а, след, следния извод Положението е подобрено а, по отношение на двете програми, но за периода 2014-2020 година трябва да се запази бдителност и да бъдат предприяти още стъпки, за да бъде приключването на програмите по-ефективно и по-навременно. За това ние отправяме някои препоръки към комисията и страните членки във връзка а, с законодателната рамка а, за програмите след 2000 и 2020 година. Седем препоръки общо. Първа препоръка законодателното се приложение за периода след 2020 година комисията трябва да предложи допълнително сближаване, уеднаквяване на правилата, касащи процедурите за приключване на двете програми сближаване и селски райони. Втора препоръка комисията следва да въведе окончателно одобрение относно законосъобразността и редовността на разходите. Това означава да се определят процедури за калкулиране на остатъчния риск и да се гарантира, че той няма да надвиши допустимия прак. Трета препоръка. Комисията а, трябва да а, определи как ще информира бюджетния орган относно резултата от процеса на а, а, приключване, след като е дадено окончателното одобрение. Четвърто, а, комисията следва да гарантира допустимия период за разходите, да не се, да не навлиза периода, следващия период на програмата. Страните членки трябва да бъдат длъжни да представят своя документ за приключване на програмите не по-късно от 6 месеца след крайната дата на допустимия период. Пета препоръка страните членки трябва да а, а, платят цялата дължима сума на бенефициентите за програмите 27-2013 на време. Ние смятаме, че 90 календарни дни след подаване на искането за плащането е подходящ срок. Шеста препоръка – комисията трябва да вземе основните решения за а, а, проектите, които а, още не са приключили за 2007-2013 година. За следващия период 2014-2020 година трябва да формулира вътрешни процедури, които гарантират, че а, а, решенията, касащи основните проекти, ще бъдат взети а, бързо. Седма а, препоръка. Комисията трябва да а, изготви и да прилага процедури, за да гарантира допустимостта на, разходите в края на периода. Благодаря на края на господин Либерански за ползотворното сътрудничество в подготовка на доклада. Благодаря. Благодаря. Имаме проблем с времето, защото имаме още един специален доклад и освен това изслушване на Малтийското председателство. Затова докладчика трябва да се изкаже 3 минути, от останалите изказвания да са по 2 минути. Господин Либерацки. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да се впиша в така ограниченото време. Най-напред съм напълно съгласен с препоръките, които бяха направени от Сметната палата. Второ, аз моля да държите под внимание, че става дума за суми, които са стотици милиарди евро. Става дума за кохезионната политика, за сълско стопанската политика. Аз ви предлагам също да приемем тези препоръки и в проекта, проекта доклада да подчертаем значимостта на прозрачността на това, че гарантираме и сме постигнали необходимите резултати чрез програмите, а освен това има приключване е, на временно. Имате тук препоръки, но искам да привлека вниманието върху две от тях. Аз съм доста изненадан да видя, че комисията не иска още от сега да работи по препоръките за периода след 2020 докато ми се струва, че това е много, много важно. Господин Оттингер беше тук преди малко, каза, че трябва да помислим по тези въпроси, тези въпроси още от сега. А освен това, периодът за допустимост и разделянето между два периода на програмиране трябва това да бъде избегнато. Нали? Това ще позволи да се се осигурят парите по-рано, да има добро използване на средствата и едно хубаво преминаване в следващия период. Така. Аз се надявам, че спазих времето, което ми беше отредено. Благодаря, госпожо Грезда. Идеално. Сега колегата Штеховски. Колик Liberacki gave me one minute more. Thank you very much. Uh, I have now three minutes. Благодаря. Аз uh, сега разполагам с 3 минути. Това е чудесна форма на сътрудничество. Мисля, че ние сме осигурили добра коалиция с социалистите и вчера говори по този въпрос. Но благодаря много, госпожо председател. Светлата палата представи един чудесен доклад. Тук аз представлявам господин Новаков, който за съжаление днес не може да бъде с нас. Искам да направя няколко забележки. Тази част от разходите е, е, представлява 44% от бюджетните разходи. За няколко години, от 2007-2013, 15 милиона евро. 15 милиона, прощавайте, европейци използваха този социален фонд, 120 е, нови създадени предприятия започнаха с тези пари и 400 хиляди индивидуални инвестиции се състояха в малките и средни предприятия. Бяха финансирани всевъзможни иновации, 44 000 работни места бяха осигурени в сектора на иновациите, 5000 пътища бяха изградени, възстановени бяха 28 000 км пътна мрежа и 1100 км ЖП линии. Така че е, това 10 милиона европейци бяха свързани с интернет благодарение на този структурен инвестиционен фонд и заедно с е, този успех Сметната палата установи, че тези плащания – не са били пряко свързани с резултатите и искам да приключа и да кажа, че да се определят такива конкретни показатели за постижения, за резултати, да се решават оперативните програми с критерии за качество, регионални програми. Това е нещо много ефикасно, което позволява, разбира се, одит и оценка на резултатите. Колегата Морган, две минути. Благодаря. За мен остана само една минута. Първо искам да благодаря на докладчика на представителя на Сметната палата за препоръките. Польша е голям бенефициент е, от тези програми. Благодаря за е, предложенията. Смятам, че предложението за хармонизиране на разпоредбите е добро. То ще ни бъде необходимо за бъдеще. Относно е, периода за след 2020 година, мисля, че първо трябва да дойде доклада от комисията, след това да бъдат направени предложения, след това да се изкаже а, а, а, парламента. А, и трябва да направим така, че да не навлизаме в следващия период. Трябва да направим така, че да завършим програмите колкото може по-бързо. Трябва да се възползвам по най-добрия начин от правото N плюс 2 и N плюс 3 тези правила 2 е през плюс 3 не трябва, защото ние не можем да, да поискаме проекти да бъде приключен след да бъдат похарчени и е, отчетени е, към последната дата. Просто е, трябва да приемам програмите по-бързо, отколкото го правим. Страните членки е, също трябва да може, колкото може по-бързо да могат да е, ползват средството, а накрая ни е необходимо все пак правилото М плюс М плюс 3, иначе няма да сме честни към бенефициентите. Благодаря от името на комисията. Можете ли за три минути от Генерална дирекция регионална дейност? Е, Благодаря ви, госпожо председател. Здравейте. Благодарим за доклада от Сметната палата. Ние работихме в тяхно сътрудничество тясно сътрудничество с тях. Комисията наистина работи в много тясно сътрудничество с страните членки, за да ускори да направи процеса по-добре. Необходимо е все пак много работа да се приключат програмите до 2013. Сега нещата са много по-добри, отколкото предишното приключване, защото и имаме аудитиращи органи, надзор, докладваме на, този, на Комисията по бюджетен контрол, пък и за нашата дейност всяка година. Комисии 6 и 7 се отнасят най-вече до комисията. Ние вече работим по така наречените основни проекти. Техният брой е над хиляда и ни е необходима подкрепата на аудитиращия орган, за да за приключването на проектите. Що се отнася до е, допустимостта, съжалявам за това, което се е се получава. Както знаете, че комисията е много внимателна относно своето правомощие да поема инициативата. Ние сме предложили някои текстове за периода след 2020 година. Инициативата за изготвяне на проекто текст е на комисията. Надявам се предложението ни да бъде е, приключено. Формулировките бяха по-скоро с характера на инструкции, но по същество мога да споделя с вас че споделяме тези препоръките. Колегата Либерацки е, също каза, че е, е необходимо да се работи за хармонизирането. Ние също с трите е, генерална дирекция работим за хармонизирането. Препоръка 2 като цяло ни казва, че трябва да продължим да използваме е, системата 2014-2020 и за периода след 2020 година по отношение на политиката по сближаване. Нямаме е, проблем с това. Имаме проблем с това да ни се каже. Трябва да включите това, това във вашето предложение. И както каза господин е, Волган, Вон, е, комисията ще изготви предложение, ще вземе предвид това, което се казва, но Сметната палата не може да ни казва какво да включим в нашите е, препоръки. Имаме проблем с препоръка четвърта, що се отнася до застъпването на периодите. Господин Вон много добре го каза. Многогодишните проекти и бенефициентите имат нужда от време да ги е, приключи. You Имам е, всъщност това, което ни е необходимо са проекти, които дават резултати, а не проекти, които освояват е, средства. И наша задача е да улесним прехода между периодите. И има едно известно съревнование в администрацията от между един и другия а, период. Затова ни е необходима солидна процедура за приключване на изтичащия период. Бъдете сигурни, че е, е, ние искаме да бъдем прозрачни, ще информираме вашата комисия за процедурата на приключване. Е, е, искам да кажа на господин Стеховски, че вие вече разполагате цялата информация за изтеклия е, период, така че господин Либератски, е, вашата препоръка да имаме данни за периода вече е изпълнена а, и в момента, в който бъде завършено приключването, вие ще получите информация. Благодаря, господин Хойслер. От, е, и също разполагате с 3 минути. Particularly pick on the agricultural recommendations. Uh, there has been Относно препоръките, които касаят аграрния сектор, имаше препоръки за разделяне на двата фонда и препоръката за пълно хармонизиране на правилата за двата фонда. Тази препоръка трябва да види какво става в страните членки, кой страните членки е, борави е, с двата фонда. Развитието на селските райони има много тясна връзка с общата селскостопанска политика а, и тази връзка трябва да се запази и за в бъдеще. От гледна точка на отчитането наблюдава се ясен напредък в сравнение с предишния период останаха ни за приключване само 20 проекта. Що се отнася до застъпването на периодите в сълскостопанския сектор, положението с това застъпване е доста удовлетворително. Както казаха колегите, има силно настояване от страна на страните членки и бенефициентите да има такова застъпване, за да се осигури приемственост, да се прекъсне рязко дадена програма при изтичането на периода, означава че ще има година или повече без към съответната страна членка да текат средства. Мисля, че това не го желаят нито страните членки, нито институциите. Искам да повторя още веднъж посланието, което отправиха колегите. Многота многогодишна финансова рамка и предложението на комисията за нея ще бъде готово скоро а, ще подкрепим препоръките на Сметната палата относно хармонизирането на правилата за двата фонда. Бъдете сигурни, че комисията ще възприеме повечето положителни елементи, представени от Сметната палата. А по законови и конституционни е, причини комисията не може да получава инструкции за това какво да предлага и какво не. Докладчика иска ли думата в заключение? Thank you, Madam President. Very briefly. Благодаря, госпожо председател. Съвсем а, накратко. Виждаме, че има смисъл да се обсъжда с комисията относно застъпването и хармонизирането. Според мен, комисията сега комисията казва, че Сметната палата не може да налага на комисията какво да предлага. Казва го и генерална дирекция А. Господа, тук става дума за нещо, което трябва да обсъждаме. Защото а, нали, подобна твърда позиция а, за мен не е, е, приемлива. И накрая към господин а, а, Валко. Благодаря за доклада. Благодаря на господин Елерс а, за сътрудничеството. Благодаря. Yes, thank you, uh, Madam Chair, uh, for, for chairing of this. Uh... Благодаря за добрата атмосфера, в която се провежда дебата. Благодаря и на комисията, защото процедурата беше тежка, дебата беше тежък. Препоръките са в резултат от е, дебата. За съжаление, комисията не прие голяма част от нашите препоръки. Чуда се защо? Защото ако видите, че в края на всяка препоръка се а, говори за предложението за 2020 година. Трета година вече тече от а, новия период. Едно нещо към господин вън. А, може би не ни е необходимо правилото N плюс 2. Със сигурност не ни е необходимо увеличаването на срока на N плюс 3, защото а, едно такова правило не е доказателство за добър и солиден финансов менеджмент. Имаме конкретни пример. Ако а, а, обмислям правото N плюс 0, а, бихме могли да се споразумеем около едно решение е N плюс 1 и да се опитаме да процедираме от тук нататък а, по този начин. Това ще даде известно време на действащите лица да се адаптират. Много ви благодаря. Помолих Малтийското председателство да дойде при нас 12 без 15, но в този момент ще прекъсна дискусията по 56-та точка, колкото и да е важна, специалния доклад за изразходване на средствата за климата. Господин Здеховски е нашия докладчик, господин Оуен е от Сметната палата. Давам му думата. Пак предупреждавам, може би ще ви прекъсна. And... Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на членовете, благодаря на докладчика. Ще говоря по слайдовете, които ще благодаря на всички, които ми помогнаха да ги изготвя. Искам да благодаря на колегата Керси Келолайт, която преди да ни напусне, за да стане президент на Естония, работи с мен по тази темата. През февруари има конструктивна среща с комисарите Каниете е, и Холган. Доклада се прие добре от е, е, съвета на финансовите министри от 4 февруари. Ще говоря за одита, неговите констатации препоръките. Първо, относно одита. Основният въпрос беше дали от 20% от европейския бюджет да бъдат изразходени за действия за борба с климата е била изпълнена и дали това носи добавена стоеност. Между октомври 2015 и февруари 2016 ние извършихме посещения а, в Полша, аудитирахме политиката по сближаване с ускостопанската политика, Германия и Румъния сближаване и Франция и Испания ОСП. А, освен това на програмите за рибарство а, в комисията. Благодаря за сътрудничеството не сме а, аудитирали а, отражението върху околната среда на европейските средства и а, средствата, използване за действия не насочени към а, климата и изразходване на средствата, например от ЕИБ, т.е. извън европейския бюджет, не сме а, аудитирали и а, а, актуалните разходи, а планираните а, разходи, тъй като този етап е, е ранен. Какви са нашите констатации? Първо, тече амбициозна работа, постигнат е напредък констатирахме по добра по-добре фокусирано финансиране за действия срещу изменение на климата. Например, е един проект за изолация на сгради в Букурещ. В рибарството, селското стопанство и развитието на селско селските райони не сме констатирали а, е, значителна концентрация върху действие, насочено срещу изменението на а, е, а, е, климата за научно-изследователска дейност и запазват се от 35%. А, комисията смята, че е, средствата насочени към борба с изменение климата са 17,6%. Е, комисията смята, че 18,5% ще бъдат е, изразходени е, за действия насочени срещу изменението на климата, което е по-малко от целта от 20%, но това са цифри на е, комисията. Е, в нашия одит комисията, анализирахме методиката на комисията и сме посочили на кои места методологията на комисията не е съобразена с международните стандарти. Например, в областта на селското стопанство и развитието на, на селските райони сумата е по-малка. Ако приложим консерва... принципа на консервативност, тази, този принос ще бъде на 9,4 е, милиона. Методологията на комисията не прави достатъчна разлика между различните мерки в РДФ, развитие на селските сеони и политиката по сближаване, положението сто, стои по същия начин. Не препоръчваме бюрократичен подход. Освен това, не констатирахме, че има промяна в разходите на ОСП. Този слайд показва една добра практика в региона Рон-Оп във Франция. Това е съоръжение за третиране на зелени отпадъци и е, селскостопански отпадъци. А все още има време да се направят количествени и качествени промени в посока към такива добри практики. Например, DG е, Agri е, може да засили действията срещу измененията на климата с по-целенасочени мерки. Може да се използва средносрочния преглед, за да се направят промени в оставащите години до 2020 година. Има и, имайки предвид, че сега започнаха консултацията за бъдещето на ОСП, това може да се предвиди. Хоризонт 2020 година е далеч зад от 3, зад целта от 35% изразходени са половината от планираните средства за действия насочена срещу измененията в климата. Необходимо е по-добро планиране на действията в областта на научно-следователската дейност. И накрая правим 7 препоръки. Тук те са дадени на този слайд. Първо, ние сметаме, че трябва да се направи солено консолидиране на многогодишната а, а, а, рамка. Трябва да Е, трябва да бъдат е, коригирани завишените очакване за селските е, райони. Настоящите разходи и резултатите трябва да бъдат следени за да може да се случи едно реалистично придвижване към повече действия срещу измените в климата. Ние ви благодарим. Сега колегата Стиховски има думата за 3 минути. Царейци, když je to tak zajímavá а já budu mít проблем. Благодаря, госпожо. Това е много интересно. Трябваше да се опитам да бъда кратък, но най рече искам да благодаря на Светата палата и на, по-конкретно на господин Овен и на екипа за чудесния доклад, който е изготвил. Чухме различни неща, но в този доклад се казва, че не трябва да бъде много формални, когато се говори за климатичните промени и смятам, че това е много важно. Благодаря също на Европейската комисия за свършената работа, за сътрудничеството по този доклад. И Комисията всъщност представлява своята позиция. Проблема с климатичните промени е един от най-така щекотливите в момента. И а, не само следващите поколения ще почувстваме, ще почувстват а, отражението, но и ние, също и ние трябва да определим и нашето участие по този въпрос, какво ще променим за в бъдеще. Много сме доволни, че Европейския съюз е един от лидерите за решаването на проблемите с климатичните промени на световно равнище. Ангажираността на Европейския съюз беше установена и се предвижда намаляването с 20% от 2020 година на емисиите на въглероден двуокис. И е, по въпроса, по който говорим, за тези 20% от баланса на Европейския съюз ще бъдат използвани до 2020 година за борбата срещу климатичните промени. Това са много амбициозни цели и изискват конкретна стратегия, нещо измеримо и за планове за действия, които да определят ролите и на различните сектори на политиката. В ходите на Сметната палата се установява, че са направени грачки напред, но независимо от това има опасност да не бъде постигната целта. Проблемът касае особено два сектора, най навече липсва един ясен план как ще се включат различните сектори в баланса. Но до каква степен тези сектори ще могат да допринесат за това? Освен това има един проблем, друг проблем – използването на тези коефициенти, по-скоро неизползването на тези коефициенти за измерването на отражението върху климата. И мисля, че комисията трябва да вземе под внимание препоръките на парламента и на Европейската сметна палата да изготви коефициенти, да изготви един стратегически план за отделните е, сектори, отделните части от баланса. Липсва подробен анализ на отражението, що се използва, използването, що се отнася използването на баланса за борбата срещу климатичните промени. Освен това има едно друго нещо, което липсва. Според мен липсва, липсва подробна информация и подробен анализ за отрицателното отражение върху, на климатичните промени върху околната среда, <clears throat> Нямаме тази информация и без нея не може да се съставим представа по как Европейския съюз допринася за борбата срещу климатичните промени със своите разпоредби, своите ангажименти. Каква е добавената стойност и използването на голяма част от баланса на е, е, европейския бюджет. И в заключение, като Европейски парламент, ние искаме повече да участва Европейската агенция – европейските агенции по принцип и за Европейски институт за инновациите и технологиите, които да сътрудничат с комисия, комисията и да може да има, да бъдат определени конкретни показатели и специфични планове за действие. Що се отнася до целта до 20% намаляване на емисиите, нещата трябва да бъдат ясни и разпоредбите не трябва да се застъпват една друга. И с това искам да заключа. Това е истинско предизвикателство, но ние обичаме предизвикателствата и ние съм убеден, че Европейския съюз е в състояние да се справи с тези предизвикателства и ще видим скоро по обективни и конкретни резултати. Благодаря. Колеги Яво Армс, Благодаря. Само две минути за колегата. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да се съобразя с двете минути. Благодаря за отличния доклад. Основната констатация на доклада показват, че не постигаме целта от 20%. Показва това, което повтаряме от години. Отново настояваме комисията да засили усилията си за да изпълним тази цел от 20%. Това няма да стане, да, няма да се получи, ако комисията не се ангажира наистина да положи повече усилия. А не е невъзможно тази цел да бъде постигната, както се вижда в доклада, защото не са изчерпани всички възможности за финансиране на дейности за борба с измененията за климата. Тоест, е, да, това всъщност не е някакъв нов феномен, че е, Европейския съюз няма да си постигне целите, но е много, е че не се прави достатъчно от страна на комисията. През следващите, оставащите години до 2020 година е необходимо 22% от разходите да се отделят за дайности, насочени срещу измененията на климата. Благодаря на докладчика за чудесния работен документ. Ще направим някои предложения за изменения, незначителни. Искам да предложа нещо и на комисията. Специалният доклад, според мен, трябва да бъде цялостно интегриран а, в доклада за освобождаване от отговорност на комисията, защото тук говорим за европейска цел, която няма да се постигне, ако не се предприемат съответните дакси. Колегата Вон. Б благодаря. Както винаги Сметната палата представя отличен доклад. Мисля, че е трудно да се измери какви разходи се отделят за действия, насочени срещу измеренията в клината. Страните членки и регионите бяха доста креативни по отношение на това, която дейност се смята за насочена срещу измеренията в климата и показват на комисията, че ще използват 20% в оперативните си програми. Така че на, на, на, практика няма истинско изместване на средствата към такива дейности. Например, в селското стопанство 15% от плащанията зависят от а, а, мерките, които вземат селските фермерите. А, виждам някои нови е, елементи. Вие сте правили посещение на място. Питам се дали такъв е, доклад не може да се изготви на по-ранен етап, за да имаме време за а, промяна. Защото ако това се направи, а не толкова към края на програмата, ще бъде по-лесно. Диджи Агри. Три минути, моля. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Ние също бихме искали да благодарим на Сметната палата за доклада и за, доброто, за добрата работа по време на срещите. А, ние е, имаме разлики в мнението, също така и по отношение на метода, който е използван. Комисията смята, че използва метод основан на международните стандарти. Имаме ние самите също проблем с измерването на това какви инвестиции са направени в мерки за борба с измените на климата и какви са резултатите. Ние със сигурност търсим начин да подобрим нещата. За първи път а, е поставена цел, изразена в процент. Такава цел за предишния период нямаше. Така че не е изненадващо, че е, осъществяването на дейности с изпълнение на тази цел на практика може да, се, може да срещне определени трудности. Все още има време да се е, подобрят е, нещата по места. Това зависи до голяма степен и от самите страни членки, и от фермерите, Е, ще положим всички усилия, които можем, за да постигнем целта. Е, Диджи Агри на комисията не е съгласна с всички препоръки. Отчасти приемаме препоръката за завишената прогнозна цифра но методиката трябва да се запази до края, до края на настоящата многодишна финансова рамка заради прозрачността и отчетността. За следващата многодишна финансова рамка можем да помислим за адаптиране на методологията. Благодаря, господин Он. Искате ли да кажете и вие нещо, защото министъра е пред вратата? Thank you. Two quick points and then two general remarks. I should respond to Mr. Vaughan's. Съвсем накратичко. да, трудно е да се измерва климата по някакъв начин, затова трябва да бъдем много предпазливи, както предписват международните правила в това отношение. И нямаме чувство, че комисията е била достатъчно предпазлива. А що се отнася до позеленяването, мисля, че тук трябваше да приемем едно малко по-скромно поведение и докато комисията а, реши 20% вместо 10% като средно приблизително число, все пак това е разлика от 9 милиарда евро. Добре, дали този доклад е твърде рано представен? Не, не смятам. Иначе съм съгласен с вас. Светлата палата трябва да предвиди един доклад за мониторинг за, и за състоянието на нещата. Тогава може би ще могат да бъдат измерени резултатите, а не само предвижданията. Ще помислим. Две забележки в заключение. Най-напред Европейският съюз Тук е, е, Европейския съюз трябва да спечели отново доверието на гражданите. Ако нашите политически ръководители се ангажират да спазват целите, а мисля, че е много важно те да го направят, а също и членовете на институциите, да обяснат какви са, какъв е успеха, какви са, какъв е прогреса, такива има и съм много доволен от това, което чух от всичките доклади. Европейския съюз днес е наистина на предна линия, като е ръководена ръководеща в тези процеси 2014-2020. Това е подобрение спрямо миналото, но може и още по-добре да се справим а не защото а, казваме, че има опасност да не постигне тези 10%, това не означава, че трябва да оставим този, тази цел. Това е един сериозен ангажимент и там идват нашите препоръки, за да се подобрят нещата. Благодаря за докладчика за чудесния документ. Благодаря на всички, които си изказаха. С което приключваме обсъждането на тази точка от дневния ред. Там аз много, много съжалявам. Говори се без микрофон. Много се извинявам, но трябва да се върнем на тази тема. През 2018 или 2019 година ще се обърнем и ще кажем на секретарята, че е необходимо да обсъдим това. Благодаря, казва председателката, благодаря и на Сметната палата. А сега добре е дошъл сред нас на господин Едуард Чиклуна, а, министър на финансите на Малта. Радваме се, че препоръките за че ще ни представите препоръките за освобождаване от отговорност на комисията в изпълнението с бюджета и е, при това в присъствието на комисаря по бюджета Тингер. Um, Госпожо председател, уважаеми дами и господа, действително за мен е радост да имам възможност днес да говоря пред вашата комисия и да ви представя препоръките на съвета за освобождаване от отговорност на Комисията за изпълнението на бюджета за 2015 година. Нека да ви припомня колко е важен този момент, защото всички ние сме съгласни, че разходването на средствата на Европейския съюз трябва да става при строга отчетност и законосъобразност, защото Именно това е базата, на която обществеността формира своето мнение за дейностите, които се финансират по линия на Европейския съюз. Миналата седмица съветът ЕКОФИН прие препоръките за освобождаване от отговорност на комисията. Съветът ЕКОФИН прие и препоръките за освобождаване от отговорност на агенциите, децентрализираните агенции и съвместните предприятия. Бяха подчертани редица моменти, които според съвета трябва да бъдат приведени в действие от всички засегнати страни. Първо, съветът приветства положителните констатации на Сметната палата по отношение на надежността на данните. С задоволство се констатира също така, че прогнозната, прогнозния процент, процент на грешката през последните години се е подобрил в сравнение с две, периода на планиране 2007-2013. Този процент е, сега е много по-нисък. Същевременно съветът е разочарован от това, че се определя 3,8% за процентна грешка за планирания период, което дава възможност за допускане на сериозен процент грешки. Съветът още веднъж повтаря настояването си за ежегодно подобряване на системите за финансово управление и подобря... намаляване на процента на грешката. На този фон съветът оценява високо усилията, които полагат комисията и държавите членки. И с задоволство приема констатацията на Сметната палата, че не спазването на разпоредбите а, за допустимост е намаляло в сравнение с предходния период. И все пак трябва да продължим работата си. Съветът призовава както комисията, така и държавите членки да приведат в действие препоръките на Сметната палата. Държавите членки се призовават да сътрудничат и занапред с комисията и да положат усилия за подобряване на качеството, а не толкова количеството на одитите на първо ниво. Съветът подчертава в препоръките си факта, че контролът върви ръка за ръка с разходи. За това трябва да се намери баланс риск от, между риска от допускане на грешка и разходи за проверки и одити. Също така се подчертава, че превенцията винаги е по-добра от последващите мерки за отстраняване на грешки и корекции, така че трябва да се действа в строго съответствие с действащите правила включително и по отношение на мерките за възстановяване на средства. Съветът изказва съжаление, че не всички а, засе... участващи и засегнати страни са се възползвали от разполагаемата информация, за да не допуснат определени грешки, които след това са били допуснати. Важно е да се учим от грешките си, за това съветът призовава комисията да представи изчерпателен доклад за случаите, в които прогнозният процент на грешката е прекалено висок. Също така призовава комисията да идентифицира слабостите на системите за, за, за контрол, да идентифицира необходими мерки в това отношение, включително опростяване на прилагането на разпоредбите, подобряване на контролните системи и други. Също така съветът смята, че е Опростяването на правилата е от решаващо значение за намаляване на процента на грешката. Също така важни са едни по-добри указания. По този начин националните органи ще бъдат облегчени от към административно бреме, а ще могат да провеждат по-ефективен контрол. Съветът приветства това, че комисията е подобрила предоставянето на данни и информация и призовава комисията да споделя своята информация по възможно най-прозрачен начин. Също така съветът подчертава значението на навременния обмен на информация и на временното деклариране на резултатите от одитите, като трябва да се спазва принципа на еднократния одит. Също така съвета приветства констатациите на Сметната палата по отношение на намаляването на процента на грешката и констатациите във връзка с тясната връзка между видовете разходи. Сега преминавам на управлението на бюджета и финансовото управление. Съветът подчертава, че голяма част от неразплатените задължения изискват дългосрочен подход. Така че призовава комисията на годишна база да предоставя дългосрочна прогноза за плащанията и потребностите от такива до края на периода на МФР. Също така съветът призовава комисията редовно да предоставя ясна и прозрачна информация във връзка с разполагаемите средства и задълженията в годишния бюджет. За съвета е особено важно да се спазва принципът на единния бюджет. И в заключение – във връзка с резултата, бюджетът ориентиран към резултата. Това е нещо изключително важно, особено пък на фона на необходимата бюджетна дисциплина – така че оценяваме високо констатациите на Сметната палата по отношение на резултатите и потвърждаваме, че това е допълнителен важен елемент за ежегодната оценка на управлението на европейските средства. Ето защо съветът призовава Сметната палата и за в бъдеще в годишните си доклади да отделя сериозно внимание на резултата. По-нататък Съветът констатира, че трябва да се въведат последователни критерии за измерване на резултата на различните нива и подчертава, че Разбира се, поставя, разбира се, поставения като цел резултат трябва да се основава на разумен разчет на разходите и да не създава допълнително административно бреме. Уважаеми дами и господа, натискът върху Европейския съюз и националните финансови системи продължава. Това се признава от всички засегнати страни и потвърждава възможността от грижливо управление на средствата на Европейския съюз и за изготвяне на по-добри прогнози. Още веднъж ще подчертая, че прогнозния процент на грешка на сметната палата не е мерило за неефективност. Просто трябва да отправим ясен сигнал към европейските данакоплатци и те да разберат, че европейските средства се разходват е, закономерно. Председателката, благодаря господин председател на съвета. Ние високо оценяваме е, тази ежегодна традиция да председателят на съвета да ни представя ежегодния доклад. Ние като комисия по контрол върху е, бюджета бихме се радвали на малко по-задълбочени данни, но сега Нашият докладчик Йоахим Целер има думата. Ахим? в äh, предварителния разговор с вашата посланичка говорихме вече за това как е, ще процедираме по-нататък. Аз мятам, че съвета като важна инстанция за взимане на решения в Европейския съюз е наш много важен партньор. И заедно с него можем да работим за изпълнението на поставените цели. Затова ви благодаря за това, че дойдохте е, за предложенията и препоръките, които направихме. Ще продължим да работим на тази основа. Госпожа Аяла Сендер. Е, Благодаря, госпожо. Аз е, реагирам малко с закъснение и слушах презентацията, но тъй като съм натоварена с външните отношения, много така високо оцених това, което беше казано. Исках да ви задам един въпрос за освобождането от отговорност за миналата година и, и предложението с доклад за господин Целер за тази година. Ние припомняме необходимостта да се установи връзка между препоръките за европейския семестър и от друга страна препоръките които са направени, които се повтарят многократно и на различни места относно освобождаването от длъжност, то да бъде по-конкретно, защото работим по прямо макроекономически действителности, които са пряко засегнати от е, решенията във връзка с регламентите, фондовете, блокирането на тези фондове, ако се наложи. Така че имаме следния въпрос. Как може да използваме този инструмент, европейския семестър, защото за момента ударението се поставя особено върху страни, които имат прекомерен дефицит по ред причини, по които може да говорим, а в същото време тези страни, които има пък излишък, които са клиенти и бенефициенти на тези фондове. И това разпределение, бихме искали да знаем какво мислите за него, как бихме могли да насърчаваме страните, които сега са имат излишъки, които поставят под заплаха възможността, възможността за економическа реакция на Европейския съюз, как да помогнем да се използва всичко това. Защото в рамките на годишното освобождение от отговорност имате ли някаква идея да задължите страните да подобрят използването на економиките си, които създава за момента проблем на Европейския съюз. Господин Вун. Uh, uh, благодаря, благодаря на Малтийското председателство за това, че са тук и не направиха тази презентация. Ам, исках, искам да кажа и аз няколко думи. Ам, много се радвам, че председателство вижда разликата между грешките статистическата грешка и а, нередностите, защото много често се случва двете неща да се отбъркват. Когато говорим за грешките, всички ние а, имаме роля в този е, процес. Комисията също, страните членки обаче също, защото 80% от европейските фондове се изразходват от самите страни членки, така че те носят голяма отговорност за това какъв е процента на грешките когато говорим за намаляването на процента на грешките, говорим за упростяване, непрекъснато, непрекъснато се стремим да постигнем някакво упростяване. Комисията наистина създаде група на високо равнище, която да работи по въпросите на упростяването. Ам, интересуваме дали е, съвета разглежда тези доклади на комисията за опростяванията, дали страните членки приветстват това, което се казва или имате някои опасения, може да ги споделите с нас. Непрекъснато а, има обвинения за така наречения gold plating, завишаването на изискванията в страните членки. Знаем, че едно такова допълнително равнище на бюрокрация осложнява нещата и завишава процента на грешките. И затова един въпрос към съвета. Има ли механизъм съвета за споделяне на добри практики за избягване на завишаването на изискванията и допълнителната бюрокрация? И водят ли се дискусии за създаването на такъв а, механизъм, за да може в съвета да имате възможност да обменяте добри практики? А, и още един последен въпрос към а, на въпроса. А, как гледате проблема с посочването на виновните а, а, страни? Много говорим в тази комисия дали това трябва да се прави, дали страните членки, които има големи проблеми, например на голям процент грешки, да се посочват по именно какво мисли съвета по този въпрос. Тук този комитет, е, мненията са разделени. Някои членове искат е, да го правят, други не особено. И аз се включих в списъка на изказващите се. Занимаваме се с въпроса за резултата. Съветът занимава ли се с него и какви са вашите представи? Мисля, че комисията трябва да ни да де някои така указания. Сега комисарят има думата. Комисаря по бюджет. Е, Ратпрезидент, е, Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател на съвета, дами и господа, Докладът на съвета и препоръките на съвета са важна база за работата на комисията при изготвянето на бъдещите доклади както и при изпъл... бъдещите бюджети, извинете, както и при тяхното изпълнение и приключване. За това много благодаря за изключително ценната работа, която сте свършили, наред с препоръките на Европейската сметна палата и бъдещите препоръки, които ще получим несъмнено от парламента и нашия докладчик господин Целър. Това, са, това е от много голяма помощ за нас. Ние уважаваме вашите очаквания към нас и възнамеряваме да се съобразим с вашите препоръки. Благодаря, че признавате, констатирате това, че е намалял процента на грешката и за в бъдеще най-вероятно ще има процентна грешка, но, но тук ще има една промяна с така наречения вътрешен одит, така че смятаме, че действителната грешка в края на годината за в бъдеще ще бъде много по-нисък процент което ще подобри изпълнението на европейския бюджет в сравнение с регионални, национални бюджети, а и бюджети на други световни организации. Сега искам да взема повод от нещо, каза, което, нещо, което каза председателя на съвета. Има разлика. Когато един кмет в общинския съвет и общинския му съвет приемат един бюджет, те си имат 100 е, отговорност, но и 100 власт. В малките държави членки, в които почти няма общини или региони, положението е Подобно обаче страни като Германия, като Австрия, като Испания, където има федералност, а става по-сложно, представете си колко по-сложно е на европейско ниво. Ние 100% зависим за, за, сме зависими. Като се започна от описанието на проекта, а, кандидатстването при нас, а, от, оценяването на допустимостта, възлагането на проекти на място, реализацията на а, проектите на място, отчитането им. Та, за всичко това ние зависим от компетентни и вещи администрации на национално, регионално и местно равнище единственият одит. Да, този принцип ние го подкрепяме, т.е. аудитира един одитен орган. Но това е принцип, който се базира на, на доверието, на взаимното доверие. Ние в Европейския съюз трябва да си имаме взаимно доверие. Парламента и комисията, съвета парламента и комисията, държавите членки към европейските институции. Но и европейските институции трябва да могат да се осланят на компетентност компетентността, вещината и умението на администрациите на място, защото по друг начин не мога да си представя единствения одит от 28-те държави членки и стотиците региони, които имаме, освен това, очакваме сравнимо качество на данните, които постъпват. Нещо, което все още не е постигнато. По този въпрос ще се работи още. Службите на комисията са готови да съветват, да препоръчват, но ние нямаме изпълнителни правомощия в това отношение и не желаем желаем да ги притежаваме. Мисля, че тук трябва да помогне съветът. Всяка критика към европейския бюджет е основателна критика към комисията. Процента грешка е удар по нас, но е удар и по нашите партньори, а именно държавите членки, министерствата, регионите и общините. Мисля, че а, в този смисъл и отговорността трябва да бъде обща. Приемаме предложенията ви по посока на повече упростяване и сме съгласни с вас. Смятаме, че е, дебата за средносрочния преглед ще започне скоро и ще ни помогне да реформираме бюджета. Това ще е комплексна реформа, но за парламента и съвета тя ще даде достатъчно а, отправни точки. Молим италианските партньори да от, ускорят работата по отношение на средносрочния преглед. Нека да не се отказваме заради Брексита. Имаме само няколко седмици време всъщност също така отбелязваме, че три държави членки в съвета са отхвърлили бюджета. Три държави членки са излезли с общо изявление. Хубавото е, че критиката в изявлението е сдържана и е, така признанието към работата на комисията е малко по-ясно, което ни дава основание за повече оптимизъм и се надяваме, че тази линия на Швеция и Ирландия няма да продължават за бъдеще. Надявам се, че бъдещите освобождавания от отговорност в съвета ще минават при единодушие. Председателя на съвета има думата. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Искам да отговоря на някои от въпросите, които бяха отправени от е, членовете на комисията. Мисля, че ще започна с изключително важния въпрос на госпожа Аяла Сендър, а именно къде е, е дисбаланса между държавите Последната статистика след кризата относно ръста на економиката, средната стоеност на ръста е положителна. Това засяга макроекономическата политика, която как да кажа, е малко млада и е свързана с противоречие. Не, не говоря за бюджета, говоря за фискалната политика. Ком... Съвета смята, че е, Онези държави, които имат фискално пространство да се възползват, е добре. но все още не сме стигнали до там. Нямаме координиран подход към това как да използваме този, това фискално пространство е, и да помолим страните с е, бюджетен излишък да направят нещо. За момента не сме стигнали до там. За момента все още е, само държавите, които имат големи е, проблеми, получават изисквания, които трябва да спазват, ако искат оздравителни фондове, какъвто е случай с Гърция. Или пък, или пък Испания, когато нещата тръгнат на там, на където никой не иска да вървят, се получават трудности все още няма един мнение по въпроса дали трябва да има някакви фондове, които да бъдат заделени за структурни мерки. Комисията винаги казва, ние разглеждаме нещата индивидуално. Така че никой не е неясно дали е едно земетресение е специален случай, миграцията дали е специален случай. И мисля, че комисията няма мнение, извинявайте, съвета няма мнение дали могат да се използват бюджетни средства, не сме обсъждали още. Напротив, винаги се е, са се правили обсъждане в, в отрицателна посока, т.е. да се налагат санкции, ако дадена страна членка не действа така, както трябва. Интересно предложение, трябва да кажа, но има нужда от време за обсъждане. Госпожо председател, вие говорите за изпълнението на европейския бюджет за този аспект. Съвета приветства това, че комисията в своя годишен доклад засяга този въпрос на изпълнението. Оценката на изпълнението според съвета е изключително важна и въпросите свързани с изпълнението трябва да бъдат точно толкова важни, колкото и въпроса за законосъобразността и редовността на а, транзакциите. Защото трябва да подобрим изпълнението на бюджета в Европейския съюз. За целта е необходимо да се използва правилната терминология, да се създаде рамка за измерване а, и да се види как това да стане балансирано. Т.е. трябва да се определят а, определен брой необходими а, индикатори като същевременно се избягва допълнителната административна тежест. Когато е, бях член на Европейския парламент, аз участвах е, е, в оценката на програмите, изпълнявани с европейско финансиране. Не можем да очакваме тези индикатори да дойдат от страните членки. Трябва да се извърши доста проучвателна работа, докато се стигне до тези индикатори, тъй като изготвянето на индикатори е, е много трудно, за да бъдат те научно издържани. Ние искаме, например, от ОСР да има индикатори за устойчиво развитие. И и когато говорим за индикатори, те, те трябва да бъдат а, изготвени централизирано а, и върху тях трябва да, работ, да се работи научно. Въпросът е как да събираме данни а, при, с по-малко разходи, защото а, а, в противен случай индикаторите биха се обезмислили. А, което ме отвежда до въпроса, свързан с поделянето на добри практики и посочването на виновниците. В съвета имаме такава практика, не по отношение на бюджета, но на следващата, следващото заседание на съвета ще имаме презентация на три казуса, свързани с структурните реформи. Друга една област, която трябва да споделяме добри практики избраните държави с добри практики ще направят презентации на останалите членове на съвета. Така че практиката съществува. но ще предложа това, което предлагате вие, за да споделяме добри практики и в областта на бюджета. Относно посочването на виновниците, въпросът е спорен, изготвяме таблици на вниманието на всички, но посочването на виновниците в момента посочваме виновни трети държави. Така, въпросът е свързан с много противоречие. В момента говорим за посочване на данъчни обежища. Също не сме обсъждали е, този въпрос. Защото трябва да видим каква е ползата от посочването на спръст на виновниците. бихме го направили малко по-дипломатично. Имаме три категории по отношение на структурните усилия. Тези, които са справили много добре, тези, които са справили средно добре и тези, които не са се справили толкова добре. Това го правим по отношение на националните бюджети. Не виждам защо подобна методология да не може да бъде разширена не точно посочване виновниците с пръст, но партньорска проверка, що се отнася до европейския бюджет. Относно разликата между грешка и измама, Грешка, може би също не е най-хубавата подходяща дума, но това е думата, която е избрана да се ползва. Особено, трябва, особено когато се говори с медиите, да се прави ясно разграничение какво имаме предвид и за какво говорим. Да, да става ясно, че грешка е различно от измама. Ам и въпросът е с какво можем да се сравняваме. На света има само един Европейски съюз и ние можем да се сравняваме единствено сами със себе си, за разлика от частния сектор, например, където има множество а, а, фирми, има осреднени стоености, с които всяка фирма може да се сравнява. Ние в Европейския съюз обаче не можем да правим такива сравнения. Ние можем да правим това на най-доброто, на което сме способни, без да се сравняваме. Относно... Имам още малко време. Относно добрите практики и казусите, мога да говоря за моята страна. Съвсем накратко. За разлика от други региони и страни членки, Нашето правителство финансира авансово онези средства, които се очаква да дадат от Европейския съюз. А, и а, в допълнение към задължителните проверки ние извършваме още допълнителни. Така че това е една система подложена на доста силен контрол а, и се прилага от присъединяването ни е, към Европейския съюз. Одита а, се извършва от Националната сметна палата, Европейската сметна палата и комисията. Нашия опит с използването на европейски фондове показва колко е важно да има баланс между контрола и добрата превентивна система така че страните членки европейските институции трябва да се стремят а, към намаляване на грешките. Също така трябва да има добър баланс между ползите а, и разходите. защото нашите студенти се шокират, когато чуят, че малко замърсяване, малко престъпност са неща допустими. Така че трябва да има, има баланс между разходите, които се отделят за намаляване на грешките, намаляване на замърсяването, намаляване на е, е, престъпността е, и конкретните резултати. До июни тази година Малтийското председателство ще се опита да постигне колкото може по-голям напредък в преразглеждането на финансовите а, регламенти, защото ние искрено вярваме, че опростяването на национално равнище и по места ще даде резултати за в бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин председател на съвета. Позволете ми още две-три бележки в заключение. А, трябва да констатирам, че недостатъчно си сътрудничим по отношение на бюджета и неговото изпълнение. Жалко е, защото съвета и държавите членки носят сериозна отговорност и за нас би било много хубаво, ако от време на време си говорим за тази отговорност и за това какво можем да подобрим, включително и в държавите членки. Отдавна сме се научили, че съветът и държавите членки не са едно и също. Помислете и вие как можем да подобрим сътрудничеството си. Освен вашето посещение днес тук, почти няма сътрудничество между Комисията по бюджетен контрол и ресорните работни групи в съвета. Не, не е добре така. Ние самите, разбира се, се занимаваме с важния въпрос за освобождаване от отговорност на съвета – но е добре да си сътрудничим. За нас това би било и въпрос на, така, на достоверност, на благонадежност представяте ни а, доклад за 32 агенции, за. А, Тоест, ние се занимаваме с десетки агенции, с институции. Вие ни представяте а, доклад за бюджета за една институция. От години спорим за това, защото останалото не е включено в бюджета на комисията. И вие работите с агенции и прочие. Това, което искам да кажа е, че съветът би трябвало да включва останалите девет е, институции на Европейския съюз да са включени в неговото решение за освобождаване от отговорност. А ние бихме се развали, радвали на повече информация от съвета, за да няма такава е, празнина в системата, което би било жалко. Ще продължим да търсим изход от тази ситуация ще трябва да помислим за това какъв е имиджът на Европейския съюз пред обществеността. Не бива да става така, че да не си решаваме проблемите. Лично на мен, за мен това е много жалко. Предлагаме ви своето сътрудничество. Мисля, че повдигнах една тема, по която не мога да не ви дам думата, за да ми отговорите, ако искате. А иначе ви благодаря за това, че ни отделихте време. Би било добре, ако можем да поддържаме по-редовен обмен на а, информация за изпълнението на бюджета. Well, Madam Chair, Fence... Аз понеже съм бил и от двете е, страни, бил съм депутат за, е, в продължение на 5 години, но не помага на, на институциите конфронтацията. Аз ще направя всичко, което по силите ми да улесня преговорите за бюджета. Председателство на съвета се сменя на, на всеки 6 е, месеца и това и е трудно за парламента, понеже няма един човек, с който парламента да работи в продължение на 3-4 години. На всеки 6 месеца хората се сменят. Разбира се, че има а, някаква приемственост. Ние а, а, разговаряме се, консултираме с предишното и с следващото председателство, но това не облегчава ситуацията. Както и да е. Съвет приветства строгия контрол, мониторинга на изпълнението на бюджета, е, имайки предвид и спазвайки разпоредбите на договорите. Ние смятаме, че както съвета, така и парламента трябва да има достъп до цялата финансова информация, за да могат да си свършат работата по освобождаване от отговорност. Съветът а, а, отбелязва, че тази година за първи път а, освобождаването от, от отговорност може да стане по-лесно благодарение на годишните доклади. един двустранен меморандум за разбирателство във връзка с процедурата по освобождаване на отговорност. Такъв меморандум беше, се предлага от 2011 година. Съвета продължава да обсъжда контекста на една такава процедура. И накрая, в заключение, искам да ви благодаря за размяната на мнение. Ние споделяме много проблеми и много виждания. Искам да приканя всички страни да работят конструктивно, за да осигурим добро използване на европейските средства. Е, призовавам всички действащи лица да видят каква отговорност е, носят и да работят по най-добрия възможен е, начин. трябва да изпратим ясен сигнал към европейските граждани и да накоплаци, че европейските средства се е, използват отговорно и при строга отчетност. Благодаря ви, желая ви всичко най-добро, благодаря за поканата. Ние ви благодарим за размяната на мнение. Желаем успех на Малтийското председателство. Ние ще направим всичко, което е по силите ни да допринесем за това. Заседанието е закрито до 3 часа, когато продължаваме.